Proszę Państwa, prawie z kwadransem akademickim... Уважаеми дами и господа, след почти 15 минутно закъснение, все пак да започнем заседанието. Заседанието на Комисията по земеделие и развитие на селските райони ще бъде на три части днес след обяд и утре преди и след обяд. Започваме с приемане на дневния ред. Разчитам, че нямате възражения и го одобрявате. Сега съобщенията на председателя. Първо, тази, това заседание се излъчва по интернет. Езиковият режим включва всички езици без малтийски и словашки. Утвърждаването на протокола на заседанието от 4 и 5 май става по обичайната процедура с и сега вече с позволението на госпожа Полсен можем да пристъпим към четвърта точка. Обаче, Понеже господин Буда трябва да ни напусне по-рано, госпожа Адриера, която е докладчик по пета точка, а, именно производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на директива 90-168. Така че първите две дами от нашия дневен ред ни разрешиха, съгласиха се да разменим четвърта и пета точка. Ще изтеглим напред пета точка. Ръководещата комисия е комисията по селско стопанство. Имаме становище от е, комисията по околна среда. И сега искам да ви помоля Już lepiej to zrobi pani przewodnicząca Aguilera. Започнем. Няма да правя въведение. Госпожа Агилера Гарсия ще го направи най-добре. Нека ни въведе във важната тема за производството, пускането на пазари и употребата на медикаментозни фуражи. разглеждаме този доклад в контекста на други сходни теми от днешния дневен ред, все в областта на ветеринарната медицина, ветеринарно-медицинските препарати и Агенцията за медицинските препарати. Изобщо занимаваме се с здравеопазване на животните, изключително важен комплекс. Много ви моля, госпожо депутат да заповядате, но преди това да поздравя нашите посетители, полски студенти от Познан, които специализират в момента в областта на Европейския съюз. Добре дошли сред нас на нашите прекрасни млади хора. Аз съм на ваше разположение след заседанието, ако имате въпроси. Следва седанието с удоволствие ще ви отговоря. А сега думата има авторката на доклада. Bueno, buenas tardes a todos. Добър ден. Добре дошли на студентите, които са на гости днес тук и аз също да кажа, че сме на тяхно разположение, както всъщност вече каза господин председателя. На тяхно разположение сме за каквато и да е информация, която би могла да им бъде полезна и интересна. Не знам, господин председател, с колко време разполагам за изложението. Не ме поглеждате разумно. Разумно количество време. Започвам с други думи за предложението за регламент за медикаментозни фуражи. Нашата комисия, както каза господин председателят, е водеща по този въпрос. Но въпросната Въпросното предложение за регламент е свързано с ветеринарният регламент, както и с създаването на новата агенция за ветеринарни лекарствени продукти. Следователно, Следователно, още от е, самото начало бих искала да подчертая важността на тази взаимовръзка. Имам чувството, че не ме чуват някои колеги, някой канал на превода не работи. Немски сега чува ли се? Чудесно чува се разрешение проблемата с немският канал на конферентния превод. Продължавам, казва ораторката. Казах, значи, че ние сме водещата комисия по този толкова важен регламент. Но също така е не по-малко важно, според мен и според някои от вас, както каза господин Линк, също е не, е не по-маловажно и да разположим въпросният регламент в времето след главният е, регламент, така нареченият ветринален регламент. Защо? Защото и двата регламента са свързани с една и съща материя, така че няма защо единия да избързва спрямо другия. И така, смятам, че трябва да ги направим, да направим, да проведем двете обсъждания едновременно. Смятам, че имаме версии на всички езици, така че ще представя кратко най-същественото. Медикаментозните фуражи представляват един ефикасен инструмент за лечение на групи животни, а не на отделни животни. Особено е ефикасен този процес, когато се прилага на групи животни. И освен това, разпределението на медикаментозния фураж е на основата на стабилно и равномерно количество лекарствен препарат в фуража. Така всички животни имат еднакъв брой единици фураж, на които се пада определен брой лекарствен препарат. Определено количество, по-скоро лекарствен препарат, което е изчислено като най-ефикасно. Искам да подчертая, че тези медикаментозни фуражи представляват една от многото терапевтични альтернативи, които съществуват в областта на приемат перос, т.е. орално на ветеринарни лекарствени препарати. Други начини са чрез разтварянето им в вода или пък когато животновъдът разпръсне съответният ветеринарен лекарствен препарат върху фуража. Т.е. този медикаментозен фураж представлява просто една допълнителна ветеринарна альтернатива. Альтернатива, която според мен всъщност е най- еднородната, най-хомогенната, поне по мое мнение медикаментозните фуражи трябва да отговарят освен на досега действащите правни разпоредби, включая въпросната директива и регламента, който в момента обсъждаме и който ще се приеме. Освен всичко това, значи казвам, подлежи и на общите разпоредби за етикетиране и хигиена, както и нормите за търговски пласменти и използването на фуражи и хранителни добавки. В новият регламент за ветеринарни лекарствени препарати се определят основните минимални правила за употреба на тези ветеринарни лекарства. Някои от тях именно се използват и в фуражите. Следователно, тяхното използване, по мое мнение, трябва да бъде регулирано именно в рамките на въпросният регламент. Следователно, предложенията по повод на медикаментозните фуражи, както ви казах още в самото начало, трябва да се провежда едновременно или доли съвсем леко изоставяйки в времето от главният регламент, така наречения ветеринарен. Регламента, който ни занимава в момента, всъщност актуализира съществуващото законодателство, което датира от 90-та година. Само годините са достатъчни, за да разберем, че става дума за морално устаряла практика. И практиката с тези, обикновено практика с такива морално устарени характеристики бива усъвременявана, както е, е случаят, който ни занимава днес. И аз искам изрично да поздравя комисията за идеята. Директивата номер 90 и регламент номер 167 бяха използваните до момента. В тях обаче съществуват някои важни правни луфтове и съответно прилагането им в държавите членки е било неравномерно. Съществуват в момента големи различия относно начина по който се транспонира директивата в различните държави членки. В момента какво е положението? В всяка една държава членка всъщност в момента съществува адаптиране, пригаждане на текста на директивата. Нещо, което е съвсем противопоказно, според мен, защото поради деликатността и спецификата на материята, нейното приложение, приложението на директивата трябва да бъде равномерно и еднородно във всички държави членки. Единната норматива за фуражните, за медикаментозните фуражи не трябва, така и е записано в доклада, не трябва да представлява дискриминаторно предложение спрямо приемането на лекарства пер ос по орален път. Повтарям, и двете възможности съществуват, но дискриминацията между тях двете, т.е. предпочитанието отдавано на едната, а не на другата, трябва да бъде обословано от съответни анализи, лабораторни и от друг вид, за да стане ясно защо се предпочита единият метод, а не другия. Именно по този повод искам да ви Почерта изрично, че в текста на Европейската комисия, така както е разписан той в началният си вид, съществува една такава дискриминация, една такава отрицателна дискриминация по повод на медикаментозните фуражи, които биват отхвърлени като альтернатива и е, предпочитанията се отдават на друга альтернатива. Затова отново подчертавам, че трябва да сме да зачитаме принципите, всъщност едни и същи принципи, при предоставянето или при терапевтичното лечение в зависимост от характеристиките на болестта, а не в зависимост от това какво е предпочитанието за фуражи или за други лекарства. Бих искала да подчертая отново, че има и други важни елементи, като например дефинициите анти, антибиотик и антибактериално. Според мен тези определения трябва да фигурират в началото още на самия ветеринарен регламент. Те трябва да са неразривна част от него, така както всъщност госпожа Полсен препоръчва в становището си. Смятам, че това е най-подходящият начин на работа, както и госпожа Полсен самата тя също посочи. Това е моята позиция и нея именно защитавам. По-нататък. Важен е въпрос, изключително е важен въпросът, свързан с общественото здравеопазване, който проистича от антимикробната резистентност. Свързано е това явление е свързано най-напред с прекаленото използване на антибиотици. Затова смятам, че този е един от най-важните въпроси, които трябва да застъпим в този и в бъдещите регламенти. Затова смятам, че определенията трябва да бъдат част от въпросния регламент. Това е, е моето е, становище, но смятам и обаче други дефиниции, като смесител, мобилен смесител и смесителят на фермата, както и целеви фураж – тези три понятия също трябва да бъдат включени в списъка дефиниции като част от регламента. Няма повече да се разпростирам, само ще подчертая, че предложението на комисията ограничава, поставя предел на медикаментозните фуражи, които производителите имат право да продават на селските стопани. Тези временни предели не бива да бъдат уточнявани в текста на регламента. Те трябва да са свързани предимно с отговорността на производителите, както и на селските стопани. И съответно те да взимат решение в зависимост от предписанията на ветеринарният рекър, дали да се придържат към тях и кой фуражен, медикаментозен фураж или друг ветеринарен медицински препарат да използват в зависимост от докторското предписание. Смятам, че общото ограничение, общият предел възлизащ на 3% е най-подходящата стойност за активните вещества, докато не се определят пределите за конкретните активни вещества едно по едно. Това решение ще бъде взето от Европейската агенция за безопасност на храните и ще се основава, поне аз смятам, че така трябва да бъде, ще се основава на предела, основаващ се на доказателства от научен характер, така както всъщност е уточнено в текста на самото предложение. Няма да се разпростирам повече. Както казах в самото начало, текста на регламента е на ваше разположение, преведене на всички езици. Всъщност това, което направих сега, бе да ви представя в кратко най-важното от доклада, така че е, сега имате думата вие за мнения, бележки и коментари. Благодаря. Благодаря Ви. Откриваме дискусията по този доклад. Първи взема думата господин Бодан. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegere. Aș vrea în primul rând să o felicit pe raportoare. Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчицата за усилията. И освен това искам да подчертая и духът на разбирателство, който цареше между нас докладчици и докладчици в Сянка. Проведохме също така и обществено изслушване по въпроса. Така че крайният резултат е един изключително удачен инструмент, който освен това има и положително въздействие върху общественото здравеопазване. Както каза госпожа докладчицата, медикаментозните фуражи, регламентът, който ги регулира по-точно, трябва да върви ръка за ръка с ветеринарният регламент, така наречен. Сега, по въпроса за, регламентите, за регламентът регулиращ използването на ветеринарни хранителни добавки, тук трябва да посочим следното. Най-напред, рационално приложение – на хранителните добавки, защото тяхното нерационално потребление би довело до създаване на резистентност. Това не е характерно само за антибиотиците, а и за всички лекарствени препарати, които ако се използват безоговорно, ако се приемат не пред по предназначение могат да създадат резистентност не само в хуманната медицина и в ветеринарната. Ночива фи această folosire în scop превентив? Uh, Затова смятам, че трябва да бъдат поставени още от самото начало предели. Освен това, да не забравяме и, че тези ветеринарни лекарствени продукти ще бъдат използвани за групи, за стада животни Имам предвид е, в овцевътството, козевътството или птицевътството. Знаем освен това, че различните животни могат да страдат от определен вид болест с е, определена клинична картина, която трябва да бъде определена и разтълкувана от ветеринарни специалисти. По повод сега на хигиената. Знаем, че някои са по-склонни да използват медикаментозните фуражи, защото ги смятат за по-лесни за администриране, за по-лесни за доставка в селските стопанства. И накрая, предписващият лекар, крайната отговорност е в крайна сметка негова. В някои държави членки само ветеринарни лекари и фелшери могат да предписват такъв вид лекарства. Разбира се, да не забравяме, че и не всички лекарства, които са предписани и закупени, в крайна сметка се използват, така че трябва да се замислим какво се получава с тези, които остават неизползвани. Благодаря ви. Всеки от докладчиците в сянка има по две минути и половина, останалите изказващи са по една минута и половина на разположение. Госпожа Геринг. Um, благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на докладчицата за извършената работа. Бе удоволствие да се работи с нея. Тя прояви готовност да се вслуша в нашето мнение, бе и много ясна. Приветствам изготвения текст. Той е една чудесна отправна точка за работа по законодателното предложение. Би трябвало обаче, според мен, да се прави разлика между този регламент и регламента за ветеринарните лекарствени продукти. Имам някои области на употребата на ветеринарни лекарствени продукти, които имат допирни точки с употребата на медикаментозни фуражи. Радвам се, че докладчицата отчита това в доклада си. Важно е работата по двата регламента да бъде обвързана, но Същевременно те уреждат две различни области, така че когато говорим за медикаментозните фуражи, трябва да обсъдим нези въпроси, които се отнасят специално до тях. Радвам се, че докладчицата е премахнала предложението от 1% за неизбежен пренос, тъй като то няма да има никакво от него няма да проистекат никакви резултати нито за здравето на човека, нито за здравето на животните. Мисля, че трябва да запазим стоеността от 3%. Ако ще се правят някакви промени, то те ще трябва да се основават на резултати от научни изследвания и трябва да бъдат разрешени от органа за безопасност на храните. Радвам се, че докладчицата отхвърля и ограниченията, предвидени от комисията за дължината на рецептите. Мисля, че това решение трябва да се взема от издаващия рецептата. Има и още няколко моменти, които трябва да бъдат отразени според мен в окончателната редакция. Те се съдържат в моите предложения за изменение. Първо става дума за достатъчно квалифицираните или специално квалифицираните лица. Би трябвало те също, освен ветеринарите, да могат да издават рецепти, когато това е предвидено в националното законодателство. Ако само ветеринарите могат да издават рецепти, то това ще наруши приема на лекарства и ще се отрази неблагоприятно върху здравето на животните. Радвам се, че Надявам се, че докладчицата ще приеме това мое предложение, тъй като то се отнася до специфичната ситуация в моята страна. Благодаря, господин Федърли. Благодаря на докладчицата за тази първа редакция на текста. Знаем колко сериозни проблеми могат да проистекат от употребата на ветеринарни лекарствени продукти. Това може да се отрази зле и върху здравето на хората. Може да се стигне до антимикробна резистентност, като първо ще са засегнати животните. Определени групи животни няма да могат да бъдат лекувани с антибиотици. По-нататък проблемът може да се прехвърли върху хората. Към момента 25 000 души годишно умират в Европейския съюз поради антимикробна резистентност. Очаква се проблемът да се задълбочи Докладчицата не се спира по-подробно върху превентивното използване на медикаментозните фуражи. Ще трябва да има ясна клинична картина и трябва да се начертае и курсът на лечение. Масово се използват антибиотици като превентивно средство – место, за да се лекуват конкретни заболявания. Антибиотиците понякога се използват на общо основание. Мисля, че щеше да е по-добре, ако бяхме обсъдили доклада на госпожа Полсен под точка първа. Мисля, че това трябва да е отправната ни точка – здравето на животните. Знаем, че комисията трябва да предприеме по-активни действия. Няма реална стратегия за здравето на животните. Ето защо ние в нашата комисия трябва да окажем натиск. В противен случай ще се приема законодателство, което няма да отговаря на принципите за опазване на здравето на животните. Виждаме, че в държави, където се подхожда ограничително към предписването на антибиотици, където не се лекуват с тях цели групи животни, се постигат по-добри резултати. Следващия оратор. Благодаря. Много се радвам, че най-накрая проведохме обществено разискване за рисковете, свързани с свръхопотребата на антибиотици. Има и научни доказателства за тези рискове, за това колко е сериозен проблемът и че той засяга както животните, така и хората. Стотици хиляди души са засегнати от свръхопотребата на антибиотици. В болниците и другаде се наблюдава висока степен на антимикробна резистентност. Радвам се също, че комисията излезе с предложение за законодателен акт, което ни отвежда в правилната посока. Чудесна работа свърши госпожа Полсен. Всичко това са първи стъпки в посока към решаване на проблема. Като се има предвид настоящото положение, никак не е добре, според мен, че предложението на докладчицата отслабва предложението на комисията. Тя предвижда по-низки прагове за продажбите на медикаментозни фуражи, предвижда и повече изключения не предвижда и много строги изисквания за съдържанието на остатъчни вещества. С всички тези предложения се улеснява превентивната употреба на антибиотици. От това проистичат много големи рискове. Скандално би било, според мен, ако Европейският парламент приеме подобни предложения в момент, когато се води обществена дискусия за антимикробната резистентност и свръхупотребата на антибиотици. Наистина се надявам, че ще преосмислим предложенията на докладчицата. Не бива да отслабваме предложението на комисията. Благодаря, господин Макарти. Благодаря, благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от останалите. Много е добре, че провеждаме разискване. Знам, че си извлякохме наистина много сериозни полуки. Знам също, че трябва да се постигне баланс. Селските стопани трябва да опазят животните си, но трябва да се вземат предвид и интересите на производителите на медикаментозни фуражи. В основата на всички наши действия обаче трябва да застане общественото здраве. Мисля, че в проекто доклада трябва да гарантираме спазването на принципа на предпазливост. Знаем, че антимикробната резистентност е явление, което придобива все по-големи мащаби в цяла Европа. Увеличава се степента на антимикробна резистентност там, където употребата на антибиотици е най-малко регламентирана. Трудно е от друга страна да очакваме от селските стопани да лекуват само отделни животни с лекарствени продукти. За някои дребни производители това не е възможно, тъй като те не разполагат с необходимите ресурси. Осъзнавам, че от усилията ни няма да проистече нищо, ако не се гарантира закрила по линия на споразумението за свободна търговия с САЩ. Каквито и гаранции да приемем тук в Европа, те няма да, няма да има никаква полза от тях, ако те не въжат за производството на говеждо, например в Съединените Американски щати и се допусне вносът на говеждо месо от там. Председателят. Сега бих помолил останалите колеги, които предстои да се изкажат, да се вместват в рамките на една минута. Госпожа Юзо. <clears throat> Много благодаря, господин председател. Както каза докладчицата, Наистина регламентът е от изключителна важна, важност и затова моите поздравления най-напред е, за нея, защото свърши чудесна работа и освен това смятам, че е добри подобри в много аспекти началното предложение на комисията. Аз ще засегна само някои аспекти. Най-напред, така нареченото смесено замърсяване на различните активни елементи. Няма защо това да бъде 1%, така както пред, пред, по, предлага комисията, защото няма научни доказателства. Научните среди трябва да се произнесат какъв трябва да бъде този процент. Е, дали 1, дали 3%. 3% активни вещества които докладчицата показва, предлага като възможен прак на смесване, е според мен е по-удачен начален старт. По повод сега на съхранението. Комисията забранява да се изготвят предварително и след това да се складират в продължение на дълго време въпросните фуражи, медегементозни фуражи. Вече се изчерпах времето. Е, това е най-важното. В общи линии обаче съм съгласен с е, мнението на докладчицата. Благодаря. Господин Агнио, докладчицата заяви, че наистина одобрява приемането на регламент в тази област. Аз от своя страна никак не го одобрявам. В Великобритания в момента действа много подробна нормативна уредба в тази област. Производителите на храни разглеждат използването на медикаментозни фуражи като услуга за клиентите си. Ако свръхрегламентираме, те просто ще спрат да използват медикаментозни фуражи много ще е трудно тогава да се осъществи прием на лекарствени средства, защото много от тези лекарства трудно се разтварят в вода. Нека ви обърна внимание на разпоредбата с цинка. Цинка може да е хранителна добавка, може да се използва и като лекарство. В британското законодателство проблемът с цинка в фуражите е решен, а член 5 от предложението за регламент просто ще осложни положението у нас. Член 7 за неизбежния пренос също е проблематичен. Федерацията на сълскостопанските производители обикновено не използва силни формулировки, но в случая твърди, че тази разпоредба е пълна глупост и няма да сработи по места. Слушайте се в моя глас, гласа на практикуващ селскостопански производител. Този член просто няма да сработи. Благодаря, господин Линц. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за досегашното сътрудничество с авторката на доклада. Благодаря и за проекто доклада, а преди всичко съм и благодарен за това, че а, координирахме графиците, така че да се работи а, едновременно и по този рекламент и по този за ветеринарно-медицинските продукти. Така е най-добре тъй че а, в някои от подробностите все пак виждам, че сме на различни мнения. Аз, например, предпочитам дефинициите, които заедно с основния докладчик госпожа Гростет бяха разработени по отношение на ветеринарно-медицинските продукти, трябва да бъдат възприяти и тук, особено за профилактичната употреба, за медицинската употреба и така нататък. Впрочем, искам да посоча във връзка с неизбежния пренос – че е, това, което се твърди сега, не се базира на научна обосновка, така че употребата на антибиотици и други активни вещества трябва да бъдат съобразени. Утре ще гласуваме. Много ще се радвам в по-нататъчната дискусия нашите бележки да бъдат отрезени. Благодаря. След. Merci, monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата. И аз съм на мнение, че трябва да уточним още от самото начало определенията, тъй като те след това имат влияние върху юриспруденцията. Въпросният регламент е свързан с регламента за ветеринарните лекарства, както и за регламента за общественото здравеопазване. Така че смятам, че е, нашата докладчица се отдалечава от е, мнението на съвета, което смятам, че е малко прекалено. Ние трябва, имаме нужда от съюзници е, именно в областта на, мик... на антибиотиците. Пределите които се предлагат тук, не са ми съвсем по вкуса, така че ще изляза с предложение за изменения. Благодаря. Pani poseł Schleiewa. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats wil ik... Благодаря, господин председател. Първо да кажа, че а, за мен докладът е много реалистичен, много добре обмислен. А, включително и по отношение на практическата употреба. Все пак имам, разбира се, няколко въпроса, макар че доста дълго и на широко сме го обсъдили. Дефинициите в директивата трябва да бъдат по-ясни, защото тук говорим за доклада на госпожа Паузен. Трябва да избегнем объркването между происхода, на съставките, влагани в медицинските, ветеринарното, ветеринарно медицинските продукти. Сила казитон е в категорията растителни продукти, а се влага в антибиотици. Ако искаме да контролираме това съдържание, имаме прак от 0,01%, то на практика производителите на фуражи ще бъдат наказани, когато тази съставка бъде установена в фуражите. А в други страни праговете са много по-високи. Затова трябва много ясно да се разберем кои дефиниции са в сила. Следващия оратор. Аз също се присъединявам към преждеговорившите. говорившите и благодаря на авторката на доклада. Имам само някои дребни бележки. За мен е много важно лицензите да бъдат издавани и за по-малки количества от 2 кг на тон, особено за стационарни и мобилни смесители, в зависимост от поголовието, с което разполага фермата. Има големи, има малки структури. И искам да обърна внимание на това, че стационарните смесители и мобилните месители, смесители са нещо много важно. В нашата държава те са особено важни. В моя район има малки структури, но много разпространени. Т.е. самите фермери в своето стопанство произвеждат фуражи, не ги купуват от други страни, както от да където, както това става в други държави членки. Тоест, когато самостоятелно се, изв... се изготвя смеската, разбира се, това трябва да става под контрол, но не бива да се отнема възможността от използване на лични смесители на фермерите, дали те ще бъдат мобилни или стационарни, няма значение. Госпожа Магенес, благодаря, господин председател. И съжалявам, че дойдох малко по-късно, тъй като бях на едно изслушване за хранителната верига, където участвах. Три са въпросите, които искам да повдигна, но някои вече са повдигнати. <laughs> така че си спестявам предела от един Поздравления и благодарности на докладчицата. По повод на ветеринарните лекари и фелшери, които имат необходимата квалификация, има някои недостатъци в текста и най-вероятно ще изляза с предложения за изменение относно активното начало в вещество в лекарствените препарати. По тези въпроси ще е, направя допълнителни предложения. И нещо друго, свързано с различните държави членки, защото има разлики между начина по който се лекуват е, заболелите животни в една държава и в друга. Това е отразено в 11, 7 и 5 член, точка 2D. По тях ще изляза с предложение за изменения. Благодаря. Dziękuję, pan poseł Jara. Hmm. Благодаря и аз на авторката на доклада. И имам два уточняващи въпроса. А, говорим за използването на медицински фуражи, Интересът към тях е много голям. Нещата се въртят около използването на антибиотици. Питам в доклада, става ли достатъчно ясно, че и тук сме за а, минимална употреба? Винаги е по-добре да се употребява по-малко. И втори въпрос за антибиотиците. Не е ли по-добре да се откажем от използването им в фуражи или пък има антибиотици, които не са разтворими в вода. Според мен почти всички антибиотици са разтворими във вода, така че можем да се откажем от използването им в фураж. А, тъй като дебата играе много важна роля в моя регион, въпросите са важни за мен. Благодаря, господин председател. Благодаря на авторката на доклада. Да, наистина е много важно да има добри дефиниции, които да са приложими на практика. Заедно с господин Линс и другите докладчици в Сянка работим по становище за Комисията по околна среда, което ще се гласува утре и там също разискваме дефинициите. А сега за антибиотиците. Да, наистина е много важно, важен този въпрос. Според ОИСР в рамките на едно поколение използването на антибиотици ще се повиши с 76% в света. Става въпрос преди всичко за стимулатори на растежа, за да се задоволи растящото търсене на месо. И въпреки това има няколко страни, които са намалили използването на антибиотици в животновътството, но това е свързано с по-добър менеджмент и по-високи разходи. Но не бива да наказваме тези хора, като ги правим неконкурентоспособни. Способни. За това трябва заедно да се борим срещу прекаляването с антибиотици. Благодаря, господин председател. Благодаря и на авторката на доклада. Вземам повод от току-що казаното. Много е важно животните да се отглеждат в добри условия, така че да, са, да не са необходими толкова много лекарствени средства. Но разбира се, медикаменти са нужни и при животните. В Германия беше проведен мониторинг в един, с един французин се срещнах, който е председател на Белгийската ветеринарна служба и с него си говорихме. Има задължение за документиране, има възможност за обратна проследимост, винаги можем да установим какви антибиотици са били използвани, което пък допринася за тяхното намеляване. Мисля, че това е посоката, в която трябва да работим, за да можем да минаваме с по-малко антибиотици. Благодаря. Proszę przedstawiciela komisji, panią Pongalini. Bardzo proszę przedstawiciela komisji, panią Pongelini. Думата има представителката на комисията. Prima di tutto vorrei ringraziare la relatrice per eh, il lavoro svolto. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за свършената работа нашия документ всъщност е много сложен и технически и си дам сметка колко е трудна работата по него. Получихме проекто доклада, имахме разисквания и до сега изслушахме вашите идеи, които са изключително интересни и важни за нас. Смятам, че нямаме спор по това, че общата причина за приемането на този регламент е запазването на здравето на животните, но същевременно и на това на човека. Тоест целта е да се борим с тази нова опасност, антимикробната резистентност, която нараства напоследък. Това е посоката, в която искаме да вървим. В нашия проект от текст се опитваме да създадем баланс между необходимостта от използване на антибиотици, за да се запази здравето на животните и намаляването все пак на употребата на антибиотици с цел решаване на проблема с антимикробната резистентност, който расте не само сред населението, а и сред животните. Сега, някой от изказалите се посочиха като проблем, че се налагат ограничения, но това е необходимо заради баланса, към който се стремим и който се опитваме да постигнем, за да имаме възможност да гарантираме здравето на животните и на хората. Ето защо настояваме за тези гранични стойности, особено по отношение на неизбежния пренос Смятаме, че граничната стойност, която предлагаме, може да се преосмисли на базата на вашите предложения и на дискусията, която беше проведена в съвета. Като обаче трябва да имаме предвид, че не можем да а, избегнем проблема изцяло. така че а, искаме да избегнем поне а, неизбежния пренос. Междинното решение до постигането на тази амбициозна и може би недостижима цел е именно установяването на гранични стойности, които към момента са определени на базата на технически дискусии и научни експертизи, почиващи на конкретни научни доказателства. Това беше общо взето целта, към която се стремяхме. За останалото тук се говори за дефинициите. Някои депутати настояваха за изясняване на дефинициите. Има и предложения за това в самия проекто доклад. Тук имаме някои бележки във връзка с използването на активни вещества или на ветеринарно-медицински продукти, защо, защото това са две различни неща. А, употребата на тези две категории е необходима, защото става дума за две различни неща. И още нещо тук беше за забележката, че Говорим за, ветерина... за медикаментозни фуражи, които се използват с определена цел. Тоест, това е друг вид употреба, много по-различна от оралната употреба, подходяща при определени животни в определени случаи. Подчертаваме, че терапията чрез медикаментозни фуражи обхваща продукти, с които се лекуват групи животни. Т.е. тук подходът е съвсем друг. Има и други предимства. Това беше, бяха повечето неща, които исках да ви кажа и накрая ще отбележа, че целта ни е, е една единствена. Това е здравето на хората. Т.е. трябва да усъвършенстваме средствата за неговото постигане. Бяха направени някои добри предложения тук. Някои от тях можем да ги приемем безусловно, по други трябва да разсъждаваме. Може би трябва да се споразумеем за това към какво точно се стремим. Но мисля, че като начало нещата вървят много добре и трябва да продължим тази дискусия. Благодаря. Bardzo dziękuję pani poseł Aguilera, ale już krótko proszę. Председателя, благодаря ви госпожа Гилера, но моля да бъдете кратка. Благодаря. Най-напред, всъщност, бих искала да благодаря за всички мнения, които споделихте. Наистина, всички целим едно и също нещо. Целта ни е обща. И за това отново повтарям, че съм на ваше разположение за сътрудничество, за да може в крайна сметка регламентът, който изработим, да бъде с възможно най-високо качество. Не знам дали най-високото качество е германският модел, господин Дес. Но, ясно е, че за да изпълним целта, която сме си начертали и за да намаляваме микрофоните, антибиотичната резистентност, а антибактериалната резистентност. За тази именно цел усилията са общи. Отново повтарям, че крайната ни цел е добър регламент и за това ще съм готова на сътрудничество. Благодаря. по консултации. Председателят, благодаря ви. Както знаете, докладчицата, след като се консултира с докладчиците в Сянка, взе решение да бъде отложено гласуването. То ще се състои през есента, за да съгласуваме графика си с този на Комисията по околна среда. Крайният срок за внасяне на изменения е 26 юни. Тук в комисията ще гласуваме на 12 октомври. В пленарната зала ще се гласува на 2 ноември. Благодаря на докладчицата, благодаря и на всички участвали в разискванията. Сега преминаваме към предходната точка, точка четвърта – здравето на животните. Госпожа Полсен е докладчик по тази тема. Имаме добри новини. Постигнато е споразумение относно законодателството за здравето на животните. Споразумението е постигнато в резултат от преговорите с съвета. Благодарим на нашата докладчица за проявената голяма ангажираност мисля, че сега мога да ви дам думата, госпожо докладчик, за да ни представите резултатите от тристранните разговори. Още веднъж много ви благодарим. Имате думата, за да ни информирате по-подробно. Благодаря. На 1 юни проведохме последният трилог и названието е вече различно, всъщност, искам да ви предупредя. Защото в, на практика ще става дума за превенция и контрол на заразни заболявания. Това ще бъде и официалното заглавие на законодателното предложение. До него бе стигнато чрез политически консенсус. Следователно, искам да се поздравим ние е, като Европейски парламент и по-специално ние членовете на Комисията по селско стопанство с постигането на тази промяна. Тя е успех, това е победа. Благодаря на докладчик, на съдокладчиците ми и госпожа Егле и госпожа Дакута също заслужават благодарности заради участието си в тази първа фаза, подготвяща процедурата по първо четене в парламента. На времето започнахме с определенето на цели, които да ни водят по тази толкова сложна процедура. След като начертахме целите и след като уточнихме принципите, в крайна сметка всичко потръгна и протече всъщност по един доста опростен начин. Така че всъщност целите и принципите са заложени в съответните параграфи. Предлагам на всички, препоръчвам на всички такъв един методологичен подход при работа при определено сложни законодателни проекти, като този. 580 изменения бяха начално представени, но подкрепата, като получихме в пленарна зала, ни даде сила да защитаваме нашата позиция по време на тристранната среща, на триалога. И, за, и това също го препоръчвам като практика. Единството прави силата. Ако се разделяме, разбира се, че ще бъдем по-уязвими един по един. Първо, при процедурата по първо четене успяхме всъщност да обсъдим връзката между благосъстоянието, хуманното отношение към животните и здравето на животните от друга страна, здравето на животните включително и антибиотичната резистентност. През април месец 2004 година именно един такъв доклад за анти, антимикробиална, антимикробната резистентност бе публикуван от Европейската комисия. Връзката, както вече ви е, са, споменах, която съществува между хуманното отношение към животните, здравето на животните и, и да, общественото здравеопазване, представлява гаранция за успех на борбата, която водим в, за, срещу антибактериалната резистентност. Както разбира се и факта, че тя се отнася не само за хората и за животните, и за цялата околна среда, тъй като микроби могат да проникнат и в подпочвените води и оттам да се разпространят. Значението на хуманното отношение към животните в Европа, както знаем, е огромно. Мога да ви дам конкретни примери. Няма значение дали става дума за крава, за овца или за улична котка. Всички те биват лекувани по един и същи начин. Не им се причинява стрес, не им се причинява ненужна болка. Така че всички мерки, които предприемаме, са подчинени най-напред на този принцип. Нещо друго, което е изключително важно в това ново законодателство. В новото законодателство е изключително важно да се намалят до възможният минимум стресът и страданието, причинявани на животните по време на лечението. Това е именно и мнението застъпено от Европейския парламент по време на първото четене. Ще има списък с заболявания, който ще бъде е, изработен в рамките на процедурата съвместното взимане на решение. Може би съм малко повече ентусиазирана и възбудена от необходимото, но се радвам от, това, от факта, че в, края, в крайна сметка ще успеем да сведем съществуващите 39 директиви до един само законодателен акт – който ще е, опростява живота на поне 25 милиона европейски граждани, които ежедневно си имат работа с е, животни, домашни любимци или селскостопански животни, които подлежат, които са всъщност в е, приложното поле на тази директива. И така, това е, освен това, и в духа на лозунгът, издиган от комисията Юнкер за едно по-ясно, по-просто и по-смислено законодателство. На 10 юни получихме подкрепата и от страна на Корепер за това законодателно предложение и е, надявам се, че в крайна сметка ще ще е, успеем и ние тук в парламента да излезем с е, такъв положителен резултат като съвета на 10 юни. Благодаря. Ще раз затлуеме. Председателят и аз ви благодаря. Нека сега пристъпим към разискванията. Още веднъж ви поздравяваме. Господин Дорфман, моля за не по-дълго от минута и половина. Благодаря, господин председател. Наистина ще съм кратък. Благодаря на госпожа Полсен, която наистина работи изключително ангажирано по време на тристранните разговори. Поех доклада в качеството си на докладчик в сянка от колегата ни Елизабет Егле. Наистина благодаря на госпожа Полсен. Мисля, че в крайна сметка намерихме решение. Затова и няма да се впускам в отделните подробности. Намерихме решение, което е много близо до мандата за преговори, който предостави парламентът. Мисля, че тристранните разговори допринесоха за разработването на едно разумно предложение на регламент за здравето на животните и заразните болести по животните. Мисля, че утре спокойно можем да приемем това предложение. Председателят благодаря. Господин Смит. Благодаря, господин председател. Подобно на колегата също ще съм много кратък. Поздравявам госпожа Полсен. Винаги излизаме с поздравления към докладчиците, но този път поздравленията ми са искрени, защото госпожа Полсен наистина свърши чудесна работа по това сложно досие. Госпожа Полсен и сътрудниците на нашата група работиха по това досие в продължение на години. То следва да замени над 50 законодателни акта. Ще се отрази върху живота на 25 милиона граждани на Европейския съюз. Свършихме чудесна работа, не успяхме да прокараме, разбира се, всички свои искания. ще трябва някои въпроси да бъдат доизяснени от страна на комисията, но нашата комис... група още веднъж поздравява докладчика, ще подкрепим предложения пакет. Oui, merci, monsieur le président. La question de la santé... Благодаря, господин председател. Да, наистина, здравето на животните е много важно. По-важно от това, което може би си представяме, защото е свързано с здравето на хората. Така че това се отразява и на нашата политика на консумация и на хранително-вкусовата ни промишленост, където понякога сме свидетели на лоши практики, на отрицателен пример. Разбира се, лечението или пък прекаленото използване на едни лекарства, както и терапията причинаваща стрес, трябва да бъдат зачеркнати дебело. Благодаря. Председателят, благодаря. С това приключихме разискванията. Гласуването ще се състои утре. Ще има само едно гласуване ще представим резултатите на председателството. Господин Агню, господин председател, бях се записал за изказване. Може ли да се изкажа? Мисля, че текстът за ветеринарните лекарствени продукти е по-лесен, по-добър. Искам комисията да ми даде една гаранция. В информационната бележка прочетох, че комисията би се радвала, ако държавите членки сами структурират каналите за дистрибуция на ветеринарни лекарствени продукти. Може ли комисията да ми гарантира, че няма да премахне института на подходящо квалифицираното лице в Великобритания? Нещо, за което говори госпожа Гърлинг. Нали за това говорим? За дистрибуцията на ветеринарни лекарствени продукти. О, извинявайте, объркал съм се. Председателя, да, наистина. Това е следващата точка. Не си бяхме отбелязали, че искате да се изкажете, за което ви се извиняваме. Резултатите от гласуването ще бъдат представени, както казах, на съвета и в пленарната зала на парламента. Преминаваме към следващата точка. Мисля, че е редно да аплодираме. Аз dziękujemy i chcę tylko че że chyba nie że благодаря ви. Нека ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения по доклада на госпожа Агилера е 26 юни 12 часа на обяд. Преминаваме към точка 6. Ветеринарни лекарствени продукти. Водеща е Комисията по околна среда. Сега предстои да разгледаме измененията по нашия проект на становище. Становището от името на нашата комисия е изготвено от госпожа Полсен. Това е становище по доклада за ветеринарните лекарствени продукти. Водеща комисия по този доклад е, както казах, Комисията по околна среда. Темата е сложна, внесени са много изменения, което означава, че има необходимост от упростяване на действащото в тази област законодателство. Моля да излезете с коментари по измененията. Думата има госпожа Полсен. Благодаря som har lagt på... Благодаря, господин председател, благодаря на колегите, благодаря на докладчиците в Сянка, които представиха изменения по този толкова важен законодателен текст. Наистина пълен е с подробности и целият пакет наистина е масивен. 460 е общият брой, на който възлизат и измененията. В началото много се радвах на тази хубава цифра, е, защото открих всъщност, че няма неразрешими проблеми. Някои изменения бяха всъщност е, по-скоро лично мнение. И тук именно е, трябваше да внимаваме да не смесваме становища с законодателен текст и да изравним всички на началната им позиция, всички бъдещи текстове. Целта ни е да се справим в крайна сметка с небезизвестният вече проблем с антибактериалната резистентност, особено в случаите, в които тези лекарствени препарати попадат в почвата и подпочвените води. това, всъщност всички тези начални текстове, толкова разнородни, които споменавах в началото, успяхме да ги обединим в компромисни изменения. Така че, с какво започваме? Започваме с това кой има право да предписва рецепти. Компромисното изменение в тази област е следното. Специализиран фелшер, така да се каже, или длъжностно лице, което обаче не е вид с ветеринарно образование, може да предписва лекарства. Но ако лекарствата всъщност не са предписани от ветеринарят, от ветеринар, то тогава само в държавата членка, в която е издадена рецептата, съответните лекарства биха могли да бъдат закупени срещу тази рецепта. Пак повтарям, ако лекарят или ветеринарият, който издава рецептата, има съответното образование, то рецептите ще бъдат валидни в останалите държави членки. Ако лицето не е с съответното ветеринарно образование, то рецептата ще се изпълнява само в държавата по происход през 2006 година успяхме да приемем законодателство по, за антибиотиците. Според това законодателство антибиотиците не бива да се използват в животновътството. Тук подчертахме че по този начин се надяваме всъщност употребата на антибиотици да спадне. Това, за съжаление, не се оказа вярно, а точно обратното. Защо? Защото вместо да уточним и да кажем, че става дума за антибиотици и прием на антибиотици, ние казахме, че по-скоро това е профилактика. Сега сменихме рязко регистърът и не говорим за профилактика, а за метапрофилактика, както ние я наричаме. За това призовавам за а, вашето внимание върху факта, че тук трябва да сме особено бдителни и да не разписваме отново текстове пълни с, с светлосенки, които могат да бъдат разтълкувани в една или друга посока. Следователно, дефинициите трябва да бъдат възможно най-ясни и трябва ясно да се подчертават опасностите от метапрофилактичното метапрофилактичният прием на антибиотиците. И това е най-деликатният момент в това законодателство за ветеринарно-медицински продукти. Поканих на първо поканила съм всъщност на 22 юни следващия понеделник е, докладчиците в сянка на една първа среща. Надявам се, че там ще успеем да изработим обща стратегия на действие. По този начин след това ще зададем и пътя, по който трябва да следват нашите сътрудници в съвместната ни работа. След това ще продължим да работим в Страсбург. И до тук приключвам. Отново повтарям, преди да ви дам думата, отново повтарям, че най-важното тук е да изработим законодателство, което да е и кристално ясно и разбираемо, а да няма повече такива светлосенки. Благодаря. Скот Скато. Благодаря. Първо госпожа Стоскато. Thank you, Mrs. I echo what... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Полсен. Присъединявам се към казаното от колегата Смит за огромната ви ангажираност. За мен бе удоволствие да работя с вас. Според мен това досие трябва да се съсредоточи върху добрите хигиенни стандарти. Според нас, зелените, то се отнася и до естеството на методите, които се използват в селското стопанство. Не смятаме, че трябва да се използват ветеринарни лекарствени продукти. Подкрепяме измененията, които залагат на принципа на предпазливост. Ще трябва също така да се прилагат и пълни данни, например по линията на оценката на въздействието върху околната среда ще трябва да се ограничи срокът на действие на разрешенията. Ще трябва да се предотврати рутинното използване на лекарства при животни, които не са заболели. Ще трябва да се прави разлика между профилактиката и метафилактиката, но трябва да сме внимателни спрямо метафилактиката, тъй като тя като че ли заменя като формулировка използването на лекарства за насърчаване на растежа. Зелените са внесли и изменения за, във връзка с анти, насоките на Световната здравна организация за антимикробната резистентност. Предлагаме също така и система за оценка на въздействието на антимикробната резистентност, така както се прави тази оценка за пестицидите и за други препарати. Ще трябва да се извършва такава оценка, за да разполагаме с информация в реално време за въздействието върху общественото здраве и околната среда. Радваме се, че много други колеги са внесли изменения, в които предлагат по-ефикасно събиране на данни, например за повишаване на фармакологичната бдителност и за антимикробната резистентност. Дякую, Председателят, благодаря господин Агньо, но моля да бъдете кратък. Съжалявам, господин председател, че преди малко избързах. Това, което ще кажа, се отнася по обсъж... към обсъжданото по точка 4 и по точка 6. Въпросът ми е към комисията. Може ли комисията да гарантира, че подходящо квалифицираните лица в Обединеното кралство ще могат да продължат да предписват ветеринарни лекарствени продукти. Искам просто отговор с да или не. Нека комисията престане да протака. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Айозо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа на авторката на доклада за огромната работа, която е свършила. Тя винаги работи с сърце по всички теми, свързани с животни. Имам няколко въпроса, свързани с доклада, но тук, разбира се, ще се огранича само с най-важните. Единият е свързан с предоставянето на ветеринарно-медицински продукти, които често липсват в, в за по-малките, когато става дума за по-редки заболявания. Предложила съм вече изменения в тази насока. Също така смятам, че трябва да вземем под внимание така нареченото каскадно предписване на определени ветеринарно-медицински продукти. Става въпрос за това, когато не само ветеринаря предписва лекарства, докато нещо, което е на лице в Великобритания. Имаше го в директивата от 2001 година, когато и други е, лица с регламентирана професия в областта на здравеопазването. Можеха да правят такива предписания. Разбира се, трябва да спре вниманието си и на контрола върху лекарства, които са лицензирани, на пазара са и имат изтекал срок на годност. Мисля, че по-ясно трябва да дефинираме нещата в това отношение. Що се отнася до фармакологичната бдителност, смятам, че нещата са свързани с сигурността и безопасността. А става въпрос за лекарства, които трябва да бъдат на разположение, но са под контрол. Кой е пан посол Линц? Господин Линц. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Паулсен Смятам, че нейният текст представлява така една много добра база. Аз също съм внесъл няколко предложения за изменение, много от тях свързани с това, за което говорихме и за медикаментозните фуражи, например дефиницията за антибиотик, дефиницията за профилактика, метафилактика и терапия – мисля, че в крайна сметка ще намерим подходящо решение. Исках да повдигна обаче и още един въпрос. До известна степен съм с впечатлението, госпожо Полсен, че поставяте под въпрос ветеринарно-медицинската квалификация. Аз не бих, достиг... Аз не бих стигнал толкова далеч мисля, че има и други средства, за да се намали използването на антибиотици. Господин Полчак. <clears throat> Пане председател, я... Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като съм съгласен с повечето от колегите си. Мисля, че тук има един принципен въпрос и това е периода, за който е валидна защитеността на данните. Сега действащите правила за ветеринарното лечение предвиждат кратък срок за запазване на данните. Мисля, че удължаването на срока пък може да доведе до намаляване на достъпа до генерични лекарства, които пък могат да намалят цените, защото често те струват на половината на оригиналното лекарство. Просто исках да ви обърна внимание на рисковете, които проистичат от Непроизвеждането на оригинални лекарствени средства. Ако не се произвеждат такива, няма да се произвеждат и генерици. Тоест трябва да се разберем колко дълъг е срокът на защита на данните за тези лекарства, за оригиналите. Затова от продължаването на срок, от продължаването обаче на срока, който се предлага в изменението, според мен не е отместно, защото тук трябва да има контрол и на парламента, и на съвета. Другият ми въпрос е свързан с продажбите по интернет. Знаем, че има забрана за продажба по интернет на лекарства, които се продават по рецепта, задължително по рецепта. Това е много добре, но когато се предлагат без рецепта, те трябва да бъдат напълно свободно достъпни. Също съм съгласен с предложенията за изменения, свързани с дейността на ветеринарния лекар. Благодаря. Следващия оратор. Е, Скъпи колеги, най-напред искам да ви кажа, че ще се виждаме по-често за в бъдеще, защото има създадена нова парламентарна работна група, благодарение на която нашата комисия Агри ще е, може да се допитва до други, до повече депутати, специалисти по въпроса. Сега по повод на конкретната процедура, която ни занимава, наистина смятам, че трябва да се борим срещу либерализирането на издаването на рецепти, имам предвид по-точно интернет. Всяка държава членка трябва да контролира изцяло професионалистите и специалистите, които издават, имат право да изпълняват след това рецептите. Госпожа докладчицата вече ни каза, че ветеринарното, ветеринарите и лекарите представляват различни професионални групи и социалните осигуровки, които плащат, съответно принадлежат на различен на различни категории. Следователно, професионалните категории на едните и на другите са много различни и ние не си даваме сметка за тези задълбоки е, разриви, които съществуват между тях. Благодаря. Вигас, аз запроша. Господин Вигас. Добре, гад. Е, Sobre, sobre este, este... Благодаря. Мисля, че трябва да подходим реалистично към този доклад. Съдържанието на доклада трябва да е реалистично. Не можем да го сведем само до употребата на антибиотици употребата на лекарствени продукти, на ветеринарни лекарствени продукти засяга редица сектори, като например животновътството и рибарството. Същевременно действат и принципите за опазване на здравето на животните. В екстензивното земеделие пък не могат да се използват определени вещества – употребата на ветеринарни лекарствени средства трябва да отчита реалността. Не може текстът да се свежда само до употребата на антибиотици. Темата е много по-обширна и сложна. Става дума за достъпа до лекарствени средства. Въпрос, който според мен е много важен Достъпът до лекарствени средства трябва да бъде гарантиран чрез въвеждането на централен регистр. В противен случай ще дадем възможност на многонационалните дружества да се възползват от факта, че в някои по-бедни държави има по-ограничен достъп до лекарства. Трябва да отчетем и фармакологичната бдителност ще трябва да се въведе механизъм за контрол върху риска. Мисля също така, че важна роля се пада и на Европейската агенция по лекарствата. Тя следва да контролира употребата на антибиотици областта на ветеринарните лекарствени продукти е много по-обширна от тази на антибиотиците. Следва да се ограничи употребата на антибиотици за целите на профилактиката и превенцията. Разбира се, трябва да се упражнява контрол, например върху продажбата по интернет. Имам един въпрос във връзка с новаторството Някои дружества се опитват да разширят дейността си. Трябва да се погрижим за това да им се даде възможност за новаторство, така че на пазара да се пускат конкурентоспособни лекарствени продукти. Важно е, според мен, да направим така, че многонационалните дружества да не злоупотребяват с нашата комисия. Председателят благодаря госпожа Мюлер. Ich habe Müller verstanden. Müller ist. Brach Müller. Ich habe auch äh, zwei, drei Anmerkungen. Аз също имам някои бележки по доклада. Първо, разбира се, сърдечна благодарност към госпожа Палсен. Смятам обаче, че тъкмо когато говорим за използването на антибиотици и преди всичко за използването на резервни антибиотици, трябва да направим още една крачка по-нататък и да регламентираме нещата много ясно. Важно е да се каже, че вече съществуват първи доказателства за наличие на ветеринарно-медицински продукти и в подпочвените води в околната среда. Това също трябва да влезе по някакъв начин в доклада защото когато се установят такива съставки, трябва да се регламентира и начина по който се реагира. Що се отнася до ролята на ветеринарните лекари, мисля, че правото им да предписват рецепти трябва да остане много ясно регламентирано, за да предотврати превентивното използване на антибиотици, нещо в което в момента се шири много. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Бих искала да че, кажа, че съм съгласна с част от казаното от госпожа Юсо. Разбира се, че не бива да забравяме трудностите, пред които са изправени тези, които искат да закупят ветеринарни средства за някои по-редки животни, Колегата, която говори преди мен, каза, че трябва да ограничим лекарствата, които използваме за профилактика. Това принципно е наистина правилният подход, но остава висящо решението за това как да се отнасяме с лекарствата за някои редки животински видове, така да се каже. Аз съм съгласна с принципното поставяне на първо място на добри практики, така нареченият положителен животновъден опит. Разбира се, че можем да обменяме практика, но можем до известни граници, тъй като и климатът, и спецификата на нашият континент правят невъзможно пълното пренасене на един модел от едно място на друго. Господин председател, знам, че вече ми свършва а, времето, но така нареченото премахване на каскадният ефект и за него трябва да се погрижим. Благодаря. е пан посел Kaputo. Грация, президенте. А, е... Благодаря, господин председател. Първо да поздравя колегата Паусен за този доклад. Освен това и благодаря, че възприе моето предложение, моите предложения, на докладчик в сянка, защото все пак, когато има 470 предложения за изменения, е много трудно да се намери компромис и да се стигне до елегантен текст. Сега, все пак ще ми позволите да повдигна няколко въпроси, макар че някои колеги вече ги повдигнаха. Първо, използването на антибиотици на ниво Европейския съюз. Нямаме специфични данни, които да ни дадат възможност да гарантираме, че че мерките, които предприемаме за борбата с антимикробната резистентност, са запоставими. Искам да кажа, че трябва да се събират повече данни по еднообразен начин, за да можем да контролираме по-добре въздействието на антибиотиците. Във връзка с това има много важни аспекти, които бих искал да засегна ролята на ветеринарите при предписването на медикаментите. Тук гледищата се разминават и аз съм малко изненадан да чуя, че ветеринарните лекари имат право да продават тези лекарствени средства, а не само да ги предписват. С други думи, нещата трябва да бъдат уредени малко по-добре. Освен това, има моменти, които трябва да се задълбочат с доклада, например фармакологичната бдителност, много основна тема. Трябва да се извършва проверка и за наличие на остатъчни вещества във водата и е, почвите освен това, онлайн продажбите е тема също, която трябва да се регламентира. Както каза и един от преждеговорившите, Ако забраним онлайн продажбите, ще трябва да упражняваме изключително строг контрол по някакъв начин трябва да контролираме и всички възможности за вкарване на пазара на ветеринарно-медицински продукти на пазара извън продажбите. Следващия оратор. Благодаря. Искам да започна с благодарност и признание за свършената работа от госпожа Полсен. Благодаря и за духа на сътрудничество. Сега връщам се на въпроса за разрешенията. Има много действащи в момента процедури и аз съм излязъл с предложение за изменение за децентрализиране на това предписване на лекарства. Не е нова процедура, а е променена съществуваща такава.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 е, фокус. Благодаря. Много добър, много добре разписан доклад и основният акцент е върху антибиотиците. Това е вярно, но смятам, че и останалите лекарствени препарати трябва да представляват част от е, приложното поле. Не бива повече само за антибиотиците да се грижим, а и за, анти, за обезпаразитяващите препарати, например, които, срещу които които също може да се развие резистентност. Нека да си помислим, например, за последиците, които би имало, ако няма антибиотици. Ако няма антибиотици, можем да живеем както сме живяли преди Първата световна война. Следователно, ако забраним микро, ан, използването на, анти, на антибиотици, за да, не се, за да не се развива резистентност, можем отново да се върнем към годините на зарази, епидемии в общественото здраве. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Ще се спра върху три елемента правото за разпространение за ветеринарните лекари. Много е важно, според мен, ветеринарите да могат да предписват и да предоставят лекарствени средства. В Германия се намесва и още един елемент, а именно, че ветеринарът поема отговорност, след като предостави съответното лекарствено средство – в противен случай отговорността се разпръсква. Един предписва, друг продава и така нататък. По въпроса за продажбите онлайн, те просто не бива да се допускат. Темата е изключително деликатна. По въпроса за резервните антибиотици, мисля, че наистина трябва да намерим едно ограничително решение – към което да има и доверие. Но за целта ще трябва да се проведе обществен дебат. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. Също съвсем накратко ще се спра върху казаното от господин Яр за резервните антибиотици. Федералната служба за безопасност на храните и защита на потребителите в Германия проведе проучване през 2013 година, според което само 1% от общия обем на антибиотиците се използват като резервни антибиотици за целите на ветеринарната медицина. Съответната стойност за антибиотици наркотиците за хуманна употреба е 47%. И когато говорим за антимикробна резистентност, то отговорността за това явление носи не ветеринарната медицина. Отговорността се пада на болниците. Трябва да се променят практиките в болниците тъй като там не са достатъчно добри хигиенните стандарти. Не е правилно да квалифицираме като причина за всички проблеми антибиотиците за ветеринарна употреба. Председателят, благодаря ви. С това приключваме разискванията. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Сор. Благодаря ви, господин председател. Преди да започна по същество, искам да се присъединя към всички, които поздравиха госпожа Полсен за отличната работа, която свърши. Взаимодействието с нея бе удоволствие, казвам това и от своя име. Искаме да вземем отношение по няколко елемента. Първо, определението на профилактика и метафилактика. Европейският парламент и съветът трябва да се споразумеят за тези определения. Разговаряхме за тях и с редица заинтересовани страни, наскоро и с Европейската федерация на ветеринарите. Относно срока на действие на разрешението за търговия, има предложение то да се подновява на всеки 5 години. Процедурата по издаване на разрешение – в някои изменения се изтъква фактът, че генериците, продуктите, за които е издадено и продуктите, за които е издадено че генериците, извинете, не бива да преминават през процедура за издаване на разрешение на централизирано равнище но според нас за някои продукти разрешението трябва да се издава задължително на централизирано равнище от съображения за достъпност, както и от съображения за необходимостта да се използват най-надежни научни данни от всички държави членки. Предлага се да се предвиди и доклад за функционирането на Регламент 1234 от 2008 година. Ние сме излезли с подробно становище по въпроса в оценката си на въздействието. По въпроса за защитата на данните, искаме да постигнем баланс между стимулирането на новаторството и защитата на конкуренцията разполагаме с фактически доказателства за това, че няма достатъчно ветеринарни лекарствени продукти, най-вече в по-малките държави членки и най-вече за второстепенните видове. Ще трябва да окажем известно въздействие върху сектора, така че той да извършва иноваторска дейност. Имам предвид, например, сектора на пчеларството или новите антибиотици. Същевременно трябва да се гарантира и високо ниво на конкуренцията, вместо постоянно за неопределен период от време да защитаваме оригиналните лекарствени препарати. Антимикробната резистентност Настоящата нормативна уредба почти не урежда антимикробната резистентност. В предложението на комисията се съдържат поне 15 съвсем нови изисквания за антимикробната резистентност от задължително събиране на изчерпателни данни до възможността някои антибиотици от критично значение да се допускат само за хуманна употреба, възоснова на резултати от научни изследвания. Готови сме да поемем ангажимент за по-ефикасна борба срещу антимикробната резистентност, като същевременно отчетем и необходимостта от защита на здравето на животните и на хората фармакологичната бдителност. Не смятаме, че предвиждаме по-малко строги разпоредби в тази област. Към момента се предвиждат годишни отчети. 99% от тези отчети няма да бъдат засегнати по никакъв начин. Предлагаме система за постоянен мониторинг върху всички неблагоприятни събития, свързани с всички ветеринарни лекарствени продукти. Подходът ни се основава на отчитането на риска. Работихме заедно с Европейската агенция по лекарствата. Тя отблизо следеше процеса по разработване на предложението на законодателен акт. Продажбите по интернет. Нека съвсем накратко ви обясням от какви мотиви бяхме водени. Не смятаме, че чрез приемането на регламент можем да решим проблема с навлизането на фалшифицирани лекарства от трети страни. Не можем да решим и проблема с разликите в информираността на потребителите. Вече водихме тези разисквания преди 4 години, когато говорихме за регламента за фалшивите лекарства за хуманна употреба. Тогава се опитахме да създадем механизъм, който дава възможност за идентифицирането на онези стопански субекти, които са получили разрешение за продажби по интернет на национално равнище. Към момента В Европа се извършват продажби по интернет на лекарствени продукти, за които е дадено разрешение от компетентните национални органи. Не искаме да внасяме промени в тази система. Ако държавите членки искат да допуснат продажбата само на лекарства, за които не е необходима рецепта, то за това има възможност в предложението на комисията. В член 107 заявяваме, че държавите членки могат да разрешат продажбата на лекарствени средства онлайн, като същевременно предвидят и предпоставки за защитата на общественото здраве. Какво искаме да направим ние? Искаме да приемем ясни разпоредби, така че онези, които купуват лекарства от авторизирани дистрибутори, да са сигурни, че им е било издадено разрешение на национално равнище. Това бе подходът, който приложихме и когато приехме регламента за фалшивите лекарствени средства за хуманна употреба. По въпроса на господин Агню. Комисията не предвижда промени в настоящото положение. Норвегия и Обединеното кралство се намират в по-специфично положение. Ние заявяваме, че достатъчно квалифицираните лица или съответно квалифицираните лица могат да предписват ветеринарни лекарствени продукти съгласно действащото национално законодателство. Не искаме да променяме тази система. Нямаме никаква информация за проблеми с системата за признаване на професионалните квалификации в областта на ветеринарната медицина или на професионалистите в областта на общественото, на здравето на животните. Така че няма и да променяме действащата система. Господин Агнио, надявам се, че ясно отговорих на въпроса ви. Става дума, разбира се, за предложение на комисията. Председателят, благодаря. Думата има докладчицата. For alla много благодаря. Благодаря на всички, които взеха отношение. Ще продължим. Това няма да е последният ни дебат по този въпрос. Ще има и други за бъдеще. Днес подготвихме заедно компромиси. Предложения за компромиси от тук на не трябва да ги договаряме. Смятам, че 90% от отговорността по този е, доклад е, ляга върху нас, Комисията по селско стопанство. И съответно трябва да държим сметка за условията на живот на селскостопанските производители. Аз разбира се, чета някои много интересни проучвания, анкети, изследвания за приемат на антибиотици и създаване проучването на антибиотична резистентност с съответното въздействие върху почвите, подпочните води и околната среда като цяло. Селското стопанство, принципно, взето като цяло, ще понесе първите последици с последващите економически и технически такива. Следователно, тези именно последици Аз лично се опасявам. Опасявам се, че нашите селски стопани ще попаднат в едно изключително тежко положение. Те, в крайна сметка, ще трябва да платят за всички грешки и недомислици, допуснати през последните 50 или 60 години. За тях искам да помислим. Разбира се, това не е конкретно предвидено в обсега на полето на тази директива, но за бъдеще може би трябва да помислим. Благодаря. Околна рефлексия. Благодаря за работата по този доклад приемането на на обището ще е на 15 и 16 юли а, в а, водещата комисия на 22 септември. Благодаря на госпожа Паусен. Преминаваме към седма точка изменение на регламент 726 от 2004 за установяване на процедура за общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманната и ветеринарната употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата ЕМА. Докладчик е Станислав Полчак, водещата комисия тази по околната среда. Трябва да разгледаме измененията. Както виждате, точките от дневния ни ред са много тясно свързани помежду си. Регламентът се отнася до процедурите за лицензиране и контрола върху употребата на лекарствени средства за хуманната и ветеринарната употреба, както и за създаване, както вече казах, на Европейска агенция по лекарствата. Моля докладчика да ни представи доклада и измененията. Господин почък, имате думата. Пане председо, за уведени тето материя. Я... Благодаря, господин председател, за това, че ни въведохте в темата. Ще бъда кратък, тъй като по-голямата част от досието вече всъщност се съдържа в становището на госпожа Паусен. Това, за което ще говоря аз, е технически проблем, но разбира се е тясно свързан с предходните точки. във връзка с моето становище сме а, говорили и на предишни заседания на комисията, така че сега ще се огранича само с въпроси, проистичащи от предложенията за изменение, които са 30 на брой, т.е. една десета от броя на измененията за доклада на госпожа Паусен, което а, говори за значението на проблема. Аз, както вече казах, моят въпрос е технически. По принцип, всъщност съм съгласен с всички внесени предложения за изменение, като за мен е важно Европейският парламент да има единно становище по въпроса. Има едно единствено изключение, едно предлож... Е, предложение за изменение, свързано с воденето на монографии за лекарствени средства които а, представляват известен риск за околната среда. Да, мисълта е много, така идеята е много добра, но е трудно изпълнима и ми се струва, че не е достатъчно обмислена. Доколко, по, при какви условия трябва да се водят такива монографии, ветеринарната промишленост вече излезе с предложението за публикуване на резултати от екологични изследвания, което е добра база. Страхувам се, че няма достатъчно време, няма и достатъчно възможност да се включи този конкретен въпрос в доклада, респективно в моето становище. Може би по въпроса ще трябва да се поведе, проведе по така задълбочена дискусия. Говоря за темата рискове за околната среда. Мисля, че това, което казах е достатъчно защото е очевидно къде е фокусът. Аз съм е, докладчик в сянка на ЕНП по въпроси за ветеринарно-медицинските продукти. В момента проблемът е технически и смятам, че заедно с докладчиците в сянка ще постигнем споразумение по отношение на предложенията за изменение. Благодаря, господин председател. Благодаря. Минута и половина първия оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Както докладчикът вече каза, тук става въпрос за строго техническо досие, тясно свързано с предходното. Има предложения за изменение, по отношение на които според мен лесно ще се постигне компромис. Вече разговаряхме с докладчика. Лично аз проявявам интерес за предложението за създаване на база данни, постоянно действаща база данни за контрол и актуализация на съществуващите лекарствени средства за ветеринарна и хуманна употреба. Смятам, че комисията трябва да наблегне на това, че Европейската агенция за лекарствата отговаря за лицензирането и контрола върху лекарствени средства и то централизирано, за да има по-добра връзка между сега действащия регламент и новия. И, му госпожа Юсо. Благодаря съвсем накратко, господин председател наистина е необходимо да имаме съответните органи, но въпросът ми е, имаме ли нужда от сега допълнителна агенция? Толкова много вече имаме, че може би новата е излишна или дублира вече нечи функции. Няма нищо против, разбира се, искам да знам защо точно ни трябва нова агенция. Благодаря. Чинкуе, пан Франт. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. По същият е, въпрос аз отново отчитам, че под престекст за упростяване на, на, на съществуващите регламенти и запълване на е, луфтове, отново комисията ни пробутва нещо изключително усложнено и объркано за сметка на дънакоплатците, както обикновено. Тази нова европейска агенция в крайна сметка е, ще покачи крайната цена на лекарствените продукти. Европейският парламент знае много добре, че именно Европейската комисия носи отговорност за качеството на законодателството, така че не смятаме за приемливо именно от Европейската комисия да идват такива предложения за усложняване вместо за упростяване. Благодаря. Пани Посев Скот Като. Председателя. Госпожа Скот Като. Радвам се, че преди мен се изказаха двама колеги, които са скептични във връзка с необходимостта от създаването на такава агенция. Крайната ни цел е да опазим здравето на животните и на хората, но това не знам дали ще се постигне чрез създаването на още една агенция. Трябва да избягваме вменяването на прекомерна бюрократична тежест не бива също така да попадаме в капана на съкръщаването на разходите. Ако съкратим разходите за приемането на добро законодателство, ще се стигне до кризи със здравето на животните и може би дори и със здравето на хората. Ако ще се създава Европейска агенция по лекарствата, ще трябва тя да разполага с достатъчен бюджет. Европейската агенция по лекарствата, съгласно настоящото предложение, няма да има много служители, които да отговарят за прилагането на съответното законодателство. Дали така ще се гарантира събирането на необходимите данни, ще се извършат и необходимите анализи в рамките на плана за действие за борба срещу антимикробната резистентност. Агенцията ще играе важна роля при изпълнението на този план за действие тя ще трябва и да го разработи. Освен това са ни необходими достатъчни ресурси за обработването на информацията, която ще постъпва. Агенцията ще трябва също така да разглежда данни и за вече действащи разрешения за търговия. Ще трябва да подновява срока на действие на вече издадени разрешения, както и да разглежда заявления за издаване на разрешение. Трябва също така да се засилят и мерките за фармакологична бдителност. Радвам се, че господин Капуто прояви интерес към нашата идея за създаването на база данни, която постоянно да бъде актуализирана. Когато настъпи моментът, ще обсъдя и внесените изменения с докладчика. Председателят, благодаря с това Приключиха изказванията на колегите. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Не, извинете, още един колега иска да се изкаже. Ще бъда съвсем кратък. Не можах да взема думата, когато му бе времето, защото трябваше да проведа телефонен разговор. Основният проблем в Европейския съюз към момента е, че приемаме много добри резолюции, и много добри законодателни актове. Но нямаме достатъчно ресурси, за да проследяваме тяхното прилагане. Как можем да си взаимодействаме с националните парламенти, така че да се извършва проследяване на прилагането на законодателството. Мисля, че във връзка с това е важно да се създаде агенцията по лекарствата. Тя ще може да ни предоставя информация и статистически данни, ще може да сигнализира и на комисията, ако регламентът не се прилага надлежно в отделни държави членки. Мисля, че по отношение на всички законодателни актове трябва да се въведе добра, силна процедура за проследяване. Да, това досие наистина е техническо, да се надяваме, че ще постигнем поне част от успеха, който постигна госпожа Полсен по досието за здравето на животните. Председателят, благодаря. Сега думата има представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Защо това досие бе представено във връзка с предходното? Целта е да се измени регламент номер 726 от 2004 година. Комисията предлага процедурата по централизирано издаване на разрешение да се приведе в съответствие с другите процедури за издаване на разрешение за търговия. Предлага също така и да се приведат разпоредбите на регламента в съответствие с договора от Лисабон. Няма да се предвижда разширяване на приложното поле на текста чрез въвеждането на нови функции за агенцията и други действащи лица. По направените днес коментари. Нека първо уверя госпожа Юсо и господин Феран, че не става дума за нова агенция. Говорим за Европейската агенция по лекарствата. винаги само за Европейската агенция по лекарствата. Тя е вече на 20 години. Не предлагаме да се създава нова агенция. Съгласен съм с госпожа Скот Като и господин Федерли за това, че трябва да разполагаме с достатъчен бюджет за изпълнението на определени функции. Европейската агенция по лекарствата има около 800 служители. Вярно е, че няма толкова много служители, които работят в областта на ветеринарните лекарствени средства, но мога да ви уверя, че подробно обсъдихме предложенията на комисията с нашите приятели в Европейската агенция по лекарствата преди официално да ги представим. Нека ви уверя, че няма да създаваме нова агенция. Искаме да въведем разпоредби, които да дадат възможност на Европейската агенция по лекарства да работи колкото се може по-добре по процеса на издаване на разрешения за ветеринарни лекарствени продукти и контрола върху тях. Председателят. Благодаря. Думата има докладчикът. <clears throat> Благодаря. Съвсем накратко да обобщя. Надявам се, че заедно с докладчиците в Сянка ще намерим начин да формулираме компромисни предложения за изменение. Надявам се, че ще можем да обсъдим всички поступили предложения за изменения. Те не са чак толкова много. На комисията ще отговоря така. Новият регламент, респективно новите текстове в регламента, променят разпределението на правомощията от страна на комисията беше а, направена оценка на въздействието, която сама по себе си не говори в полза на агенцията, нещо, което и аз констатирам в становището си. Примерно размерът на таксите, които се предвижда да бъдат заплащани на агенцията, ще имат сериозен финансов ефект върху финансирането на цялата система, респективно върху държавите членки. И това е факт, който трябва да се подчертае, защото има отношение към бюджетите на държавите членки. Затова смятам, че правомощията на Европа ниво Европейски съюз трябва да се разпределят по друг начин и в този смисъл съм съгласен с колегата Ферант. Трябва да признаем, че в новия регламент правомощията трябва да се разпределят по друг начин. Благодаря. Председателят, благодаря. Приемането на становището в нашата комисия ще бъде на 15 и 16 юли, а в водещата комисия по околната среда на 22 септември тази година. Преминаваме към 8 точка от дневния ред – възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия или да забраняват. Докладчик на водещата комисия. Нашия докладчик е господин Алберт Дес, а водеща комисия е комисията по околна среда. Нашата комисия пое ангажимент да излезе с становище по доклада на Комисията за по околна среда по отношение на това държавите членки да имат възможност да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своя територия. Припомням, че за, до сега не е имало квалифицирано мнозинство между държавите членки, нито за, нито против а, авторизирането на използването на фуражи в а, на Г, ГМО, извинете, в, а, в храни и фуражи. Това е съгласно сега действащото законодателство. сега измен... измененията и регламент 1829, сега действащия регламент, позволяваше на държавите членки да налагат ограничения или забрани върху използването на ГМО, както по отношение на храни и фуражи. На храни, така и на фуражи, но само в случаите когато съответната държава членка е в състояние да докаже, че използването на съответния ГМО представлява риск за хората или животните много често тук става въпрос за някакви национални предразсъдъци, а не за пряко въздействие върху околната среда или човека. Сега вече новото предложение за текст преразглежда начина на налагане на такава забрана или ограничение, така че държавите членки на своя територия да могат да предприемат мерки с цел да забраняват или ограничават използване на генно модифицирани храни и фуражи и то по причини различни от безопасността на продукта. Становище, изготвянето на становището беше и възложено на господин Дес, но преди да му дам думата, нека да чуем първо комисията, за да разберем по-добре за какво става дума и каква е целта на тази инициатива. Заповядайте. Вече имаме списък на изказващи се, но сега комисията. Thank you very much. Uh... Много благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа евродепутати, благодаря за поканата и за възможността да ви представя предложението на комисията за изменение на регламента за ГМО. Знаете, че това се дължи на политически насоки, прияти от парламента през юли 2014 година. Предложението трябва да бъде схванато в един общ контекст, а именно, че европейските граждани в много държави и членки са по-скоро скептично настроени относно ГМО и че същевременно животновъдите в Европейският съюз изключително зависят от вносът на протеинови храни. 32 милиона тона соя на година, преимуществено генетично модифицирана, е внасяна в Европейският съюз на година. Тоест, виждаме, че местното производство осигурява само 5% от нашите нужди. За да можем да се осигуряваме, да се само осигуряваме, трябва 20 пъти да увеличим производителната си способност, което едва ли ще се случи. И така, с оглед на толкова разнобойните мнения на държавите членки по този въпрос, следва да е, се позовем предимно на научните изводи на Европейската агенция за безопасност на храните. Само 4-5 такива храни са авторизирани за използване в държавите членки, когато те са решили да се произнесят по, в една или друга посока. Няма съдебно решение на апелативни е, съдебни инстанции по въпроса. За момента държавите членки могат сами да издават или да разрешени или да забраняват използването на ГМО на основание на научни доказателства. Това е изключение в общата процедура по комитология и следователно се оказва, че живеем в ситуация на така наречен демократичен дефицит. Затова бих искал да се обърна към всички с призив да се нагърбят със собствената си отговорност. Време е вече да признаем, че така както стоят нещата в момента, положението не може повече да продължава. Надяваме се, че ще успеем да внесем яснота и да помогнем на съответните органи да вземат компетентно информирано решение. Най-подходящото решение би било да тези ГМО храни и фуражи да попаднат в е, обсега на действие на наскоро приятият от парламента регламент. Има и други, разбира се, опции, но да имат съответните си недостатъци. Например, комитологията може да се е, промени само за ГМО, но това всъщност означава дискриминация. Защо променяме правилата само за ГМО? Такъв би бил А Втората опция е да променим правилата за гласуване, но това също е невъзможно, тъй като именно учителните договори поставят основата на броя гласове, които принадлежат, които се падат на дадена държава членка. По-нататъка други альтернативи всъщност биха довели до промяна в нивото на сигурност и безопасност на храните, които се ползват в различни държави членки. Това също е не приемливо. Разбира се, националните обстоятелства си казват думата, когато дадена държава членка решава да позволи или забрани достъпа така наречената субсидиарност може да бъде използвана по-широко, като решението всъщност принадлежи на държавите членки и на техните граждани. Политическите причини са си политически причини и не винаги са свързани с безопасността. Нека да ви дам конкретен отговор и да ви заявя, че Европейската комисия ще продължи да изпълнява ролята на орган, който дава или отнема решение. Това не е подлежи на промяна. След това гражданите на всички държави членки трябва да живеят в еднакво сигурни условия, които да се основават на оценка на риска. Тази оценка на риска обаче се взима на европейско равнище. От друга страна, тази оценка, тази европейска оценка не трябва да бъде в спор или противоречие с оценката на Европейската агенция за безопасност на храните. Има, разбира се, и някои изключения, които могат да бъдат прилагани при конкретни обстоятелства. От друга страна съществуват е, поети ангажименти в международен план, така че всички изключения трябва да са пропорционални, недискриминаторни и да отговарят на националният интерес. ГМО и свободното им движение в Европейският съюз зависи всъщност от решението на държавите членки. Дали ще бъдат потребявани те на тяхна територия или не, но забрана за тяхното свободно придвижване из Европейският съюз никоя държава членка не може в крайна сметка да наложи. Господин председател, уважаеми дами и господа, комисията изпълни задължението, което бе поела пред всички европейски граждани и техните демократично избрани правителства. Нашият преглед потвърждава диагноза, която не може да бъде игнорирана повече, че това всъщност вече се превръща в политическо предизвикателство, като трябва да бъде разрешено на съответното политическо равнище. Аз съм убеден, че предложението, кое ето ни днес е, е пред нас е един подходящ отговор на тези предизвикателства. Благодаря ви за вниманието и съм готов на дебат, конструктивен такъв с вас, за да може да напредваме по пътя на е, законодателното предложение. Благодаря. Мисля за в тези дискусии. Председателят. Мисля, че сега първо трябва да дам думата на господин докладчика. Благодаря, господин председател. изменението на регламент 1829 от вътрешният пазар се поставя в ръцете на държавите членки не се вземат предвид сериозни рискове, свързани с общественото здраве. Мисля, че предложението на комисията не е добро. То няма да доведе до подобряване на настоящото положение. В предложението се заявява, че държавите членки трябва да проверят дали решението им за неучастие е в съзвучие с законодателството за конкуренцията, с международни ангажименти поети от Европейския съюз, с правилата на СТО и други международни организации. Но Нима това означава, че трябва отново да въведем проверки по границите на територията на Европейския съюз. Господин Юнкер заяви, че възнамерява да намали бюрократичната тежест, но това законодателно предложение ще произтече точно обратното. Ще се създаде едно бюрократично чудовище. От всички политически групи се надигат гласове за връщането на това законодателно предложение. Ще трябва да върнем това бюрократично чудовище обратно на комисията. Не е редно, според мен, комисията да вменява отговорност на други. И тя носи своята отговорност в общоевропейския процес на вземане на решения. И трябва да я поемем решението на комисията не е в съзвучие с други решения. Комисар Чолуш излезе с предложение 7% от обработваемите земи да не се използват за целите на производството. В моята родина, например, много от тези площи се използват за протеинови култури, в които не се съдържат ГМО. Това ще ограничи необходимостта от внос на протеинови култури. А предложението на комисията, според мен, е напълно погрешно. То не е в никакъв случай в съзвучие с предложената на времето реформа на ОСП. Не искам да оказвам въздействие върху решението в Комисията по околна среда, но разговорите ми с колегите там показват, че Комисията по околна среда в мнозинството от членовете си е за връщането на това предложение. То трябва да бъде върнато, тъй като просто не е съзвучие с принципите на вътрешния пазар. Предлагам нашата комисия да отчете в своето становище настроенията в комисията по околна среда, предлагам да върнем предложението на комисията, председателят. Благодаря ви за това, че ни изложихте позицията си. Благодаря ви, че очертахте и бъдещата работа по вашето становище. Много колеги са се записали за изказване. В 18.30 часа предстои да започнат други две важни срещи. Една от тях е организирана от господин Никълсън и е посветена на много важна тема, а именно конкурентоспособността в сектора за производство на яйца ще се обсъди и споразумението за свободна търговия с САЩ. За това ни информира господин Никълсън. Той кани всички ни да участваме в проявата, в това число е представителя на комисията. Паралелно ще се проведе проява на Копа Коджека, посветена на сектора на млекопроизводството и на настоящото състояние на пазара на мляко. Можем да участваме и в двете прояви, тъй като и трите теми са много важни за нас. И би било добре, ако можем да участваме в тези две прояви. Затова моля, бъдете кратки, много добре сме запознати с темата, можем да се разпростираме, можем да сме и кратки. Аз предлагам да сте кратки, да се ограничавате в рамките на минута и половина. Euh, Благодаря, господин председател, казва господин Жозебове. За първи път съм съгласен с господин Де. Хубаво е да си призная. Текстът не е идеален, както не беше идеален и първият текст. Тоест, вторият е влушено издание на първия парламентът и съветът приеха текста, значи, за е, разсадъчния материал, а сега ще приемем този втори текст. Така ли? Ще бъде пример за злощастно законодателство. Комисията се признава днес самичка. Няма да ви давам имена, но наскоро си писах с представители на козицията и именно тя признава, че няма как да се защитим с една такава позиция пред СТО. И е казано с други думи, не можем да се защитаваме, ако ни заведат под съдебна отговорност трети държави нямаме и с какви средства да противостоим. Единственото ни средство би бил текст, който ни дава право на нетарифни бариери, така наречените нетарифни граници. И така както е разписан началният ни текст, той просто е мъртво роден. Комисията отказва, защото така и иска от тях господин Юнкер, да започнат от начало и да проучат социално-економическите, екологичните и економически елементи. Ако не анализираме и трите елемента, законодателството ни ще бъде куцо. Предложението на комисията днес е да паднем на колене пред мултинационалните компании, които искат от нас да премахнем забраната пред ГМО. Те даже биха ни притиснали и към повече мерки за отваряне на вратите пред ГМО. Благодаря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 благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Дес. Приветствам усилията на Европейската комисия за приемането на нормативна уредба, с която на държавите членки да се даде възможност за допускането или не на използването на генетично модифицирани храни и фуражи на тяхна територия. Държавите членки, съгласно това предложение, ще имат възможност да ограничават или забраняват употребата на такива храни и фуражи. Става дума за член 3 алинея 1 и член 15 алинея 1 на предложението за регламент, където се предвижда такава възможност. Трябва да се реши и въпросът с правната сигурност за тези държави членки, които решат да въведат забрана или ограничение. Според мен, държавите членки трябва да могат да вземат решение за ограничаване или забрана на употребата на генетично модифицирани храни или фуражи, без да посочват причините за това. Според мен в законодателния акт трябва да се уредят и факторите, които следва да отчетат държавите членки при вземането на решение за ограничаване или забрана с цел опазване на националния си интерес. Председателят благодаря, че бяхте кратка. Госпожа Хойбуш. Благодаря. Днес всъщност не говорим за това, че са ни необходими някакви различни лицензии, разрешителни в Европа за ГМО. Изобщо не става дума за това. Това, за което трябва да говорим, е критериите, при които се допускат ГМО на пазара. Комисията в предложението си сочи, че държавите членки не излагат научни аргументи, а социално-економически, политически или други, но това изобщо не е вярно, макар че го казахте отново отново тук. ЕФСА просто отхвърля научно обоснованите аргументи на държавите членки за неизползване на ГМО. Така че високо рискови храни с ГМО, като един сорт царевица, който е кръстоска между 4 ГМО, генно модифицирани организми, се оказва абсолютно безрисков сорт, бил а всъщност няма изследвания. Тъй, че научните доводи от страна на държавите членки се замитат под килима от ЕФСА. И сега комисията иска да прехвърли на държавите членки е, отговорността. Това не е демократична уредба, да не говорим за вътрешен пазар. Господин Юнкър говореше не само за намаляване на бюрокрацията, а и за това, че процедурите за лицензиране на ЕФСА са ненаучни и недемократични, цитирам дословно. Точно това трябва да се промени. Трябва ни добре обосновани научни критерии, за, на базата на които да се извършват процедурите за лицензиране. Кой е пан посла Гил? Благодаря, господин Агню. Благодаря. Искам да ви кажа, че, както каза господин Бове, всъщност забраняваме внос, но успяваме и ние тук да отглеждаме е, ГМО, въпреки, че, имаме, че сме подложени на забрани и заплахи. Комисията произнесе много интересно твърдение, а именно, че 32 000 тона са вносът на соя. Аз съм производител, сълскостопански производител и мога да ви кажа, например, че в птицевътството се използват допълнителни белтъчни, обогатени растения и за това трябва да плащам съответната такса. Оказва се, че трябва да внасям от Казахстан соя или други протеинови растения, които не са е, третирани или не са подложени на ГМО само за да отговарям на изискванията. Искам да ви предупредя за тези държави членки особено, които в момента държат здраво юздите на контрола в ръце. Искам да ви кажа, че ако продължите по този начин, в крайна сметка ще подложите на сериозна заплаха за оцеляване вашите собствени е, животновъди соята и другите белтъчно обогатени растителни видове са изключително сложни за отглеждане без ГМО, така че просто викаме проблемите без те да идват. И мерси, Благодаря, господин председател. Държавите членки имат е, право на взимане на решение в, е, този, в тази област. Така стоят нещата на хартия. На практика обаче се оказва, че се взима често решение за авторизиране от страна на комисията, защото комисията има зловредния навик да взима решенията вместо държавите членки храните за хора и е, животни всъщност се регулират от пазара, пазара не винаги е само европейски. Освен това можем да нарушим и изискването за свободно движение на стоки из е, европейските пазари. Дори и някоя държава членка да откаже, а съседната и държава членка да приеме ГМО, това всъщност ще означава именно поради свободното движение през границите, ще означава, че забранилата държава може да се окаже с ГМО на собствена територия. Каква е политиката, която смятаме, че можем да приемем? Можем да приемем е, на първо място национално изследване, национално производство и национално потребление. Благодаря. merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Аз най-напред искам да благодаря на комисията и да кажа, че наистина вярвам, че те търсят демокрация и прозрачност. Очевидно е, разбира се, че от 90-те години, от които датират тези законодателстви текст, текстове до сега, има големи промени, които изискват осъвременяване. Предложението, което обаче ни предлагате е неприложимо, тъй като държавите членки имат правното основание да вземат едно или друго решение за или против и съответно да защита тази си позиция пред съда. Така че не виждам как, ако приемем предложението на комисията, няма всъщност да заплашим интегритета на общия ни пазар. Преди няколко месеца взехме е, решение, че държавите членки имат право да приемат или отхвърлят правото на ГМО на, на собствената си територия. Сега обаче с вашето предложение всъщност сме хвърлени отново в административния и правен хаос. Благодаря. Господин Буда. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că se cam veți... Благодаря, господин председател. Съвсем кратко, защото очевидно на къде вървят нещата. Проблемът обаче е различен и решението трябва да бъде различно. Занимаваме се с това какво могат или не могат да правят държавите членки, за да произвеждат или не ГМО. Но когато внасяме, когато внасяме, какво се случва? Винаги ще има неравнопоставеност. Ако решим, че въпросните ГМО-та са вредни за здравето и са опасни за гражданите или поне за голяма част от тях, ако приемем това, то тогава би трябвало да забраним и вноса чисто и просто да го забраним. В крайна сметка това е услуга, която оказваме на аржентинските и разни други е, сълскостопански огромни фирми, които произвеждат и внасят тук, защото нашите е, производители просто им е забранено. Щом няма да ги отглеждаме, то тогава не трябва и да ги внасяме генетично модифицираните организми. В противен случай, каквото и решение да вземем, то ще ще бъде с порочен ефект. Благодаря. Проблем с конкуренцийностью. Пани посол Нойчера. Има проблеми с конкурентоспособността. Госпожа Нойхо, мисля, че в предложението на комисията още от самото начало има, имаше един недостатък и той е свързан с Европейския орган за безопасност на храните. Меняват му се правомощия, от които в никакъв случай няма да проистекат ползи. Органа за безопасност на храните от експертна и научна гледна точка не е в състояние да извърши необходимата оценка. Това не е мое лично мнение, а на немалко субекти, с които съм разговаряла. Европейската орган за безопасност на храните е много близо до сектора този орган не е в състояние да филтрира. Една не е в състояние да работи в името на Европа. Наистина поставям под въпрос независимостта на органа за безопасност на храните. С настоящото предложение едва ли не принуждаваме държавите членки да си намерят добри адвокати, за да предотвратят издаването на разрешение. От това ще спечелят немалко пари само юристите. Затова моля да преосмислите това предложение и да го преработите. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, възможността opt-in, opt-out за генно модифицирани организми е дадена. Тук вече разбирам, а, държавите членки решават opt-in или opt-out. Говорим за транспорт, за складиране и използване на генетично модифицирани храни и фуражи. Тазма само за тяхната е, употреба, opt-in, opt-out, трябва да уреди това се предлага. Аз смятам, че това е недопустимо, противоречи на принципите на вътрешния пазар и въобще не мога да си представя че с някакви изменения на предлагания регламент ще постигнем някакъв напредък. Така че изцяло споделям мнението на докладчика господин Дес, че трябва просто да бъдем решителни. Сега комисията ни прехвърля топката, трябва да я върнем, комисията да си довърши каквото е започнала защото а, а, трябва да се намери баланс между това да има работещо селско стопанство в Европейския съюз и доволни потребители. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Първо, а, това, което ще кажа, е продължение на първородния грях. Ние а, за се опитваме чрез регламентиране да разрушим европейския вътрешен пазар. Сега включваме и фуражите. Просто предложението на комисията е неприложимо. Аз живея на границата с Чехия, например. Как ще контролираме транспорта на фуражи. Какво да въведем отново ГКПП-та ли в Европейския съюз? Не можем да контролираме фуражите по границите. Ако въобще ги контролираме, примерно в Германия, може да се опитаме, там пък има отделни федерални провинции. Изобщо не е допустимо и изпълнимо това предложение. Отхвърлям го категорично. Обаче ми се ще да дебатираме последното. Имаме предистория Имаше споразумение за економическа оценка на въздействието. Комисията и съвета се, не можаха да се разберат и започнаха да си преферят топката. А, сега тук се каза, че ЕФСА е виновна, защото не контролира правилно. Склонен съм да се съглася, защото някак си комисията и съвета не могат адекватно да решат въпроса, държа, въртат се в а, кръг и се стига до а, предложения на комисията, които ми приличат на спешна, животоспасяваща, но с несигурен изход операция. Така че се връщам на ЕФСА. Там научните аргументи трябва да бъдат по-сериозни. Благодаря. Господин Никълс. Благодаря. Благодаря, господин председател. Всички е, знаем в каква каша сме се забъркали с този си вид законодателство. Аз съм съгласен с твърдението, че миналата седмица на заседанието на комисията ЕНВИ наистина стигнахме до извод, че не може повече да продължаваме така. Сега, опт opt-out е, и това, тази възможност за държавите членки няма да бъде панацея и освен това ще увреди действието на вътрешният ни пазар, както и ще наруши конкурентоспособността на наши, нашият животновът животновъден сектор. Зависим, е, разбира се, от вноса на ГМО. 32 милиона тона на година всяка година. Това а, го чухме вече. А, чухме и освен това, че е трудно да не я ползваме, просто защото няма друг вид сова, така, соя. Така че въпросът сега е защо изобщо разписаме законодателство, което сякаш е насочено против нас и облагодетелства някой друг. Да не забравяме, че имаме нарастващ брой население, което трябва да бъде изхранвано. Проблемът, който съществува за момента е свързан с липсата на научни доказателства за това какво е всъщност въздействието на ГМО. Аз лично смятам, че комисията трябва да оттегли е, предложението си, така както го е замислила, тъй като просто няма да сработи, освен това ще има вредно влияние. Благодаря. Госпожа Юсо, благодаря, господин председател. Да, имаме проблем. <laughs> Имаме проблем, произхождащ най-напред от въпроса дали ще използваме соя за говедовътството или не. Казват сега, че ЕХБЦ няма съответните правомощия и изобщо е некомпетентна. Това, меко казано, не е така. Управителният съвет на тази агенция не избира научните работници. Те са всепризнати учени в Европейският съюз. Аз самата съм била наблюдател при избора на научните сътрудници. Чела са им биографиите и мога да твърдя, че те са изключително компетентни е, научни работници. Няма никакъв конфликт на интереси тук, е, защото управителният е, съвет на Европейската орган за безопасност на храните изобщо не се намеса в независимостта на научно вземаните решения. Освен това, аз самата, както ви казах, съм била често наблюдател, така че знам за какво говоря. Сега, ако не ни харесват а, техните решения, не можем да си измиваме ръцете и да казваме, че това е така, защото те са некомпетентни. Нищо подобно. Те са много добре издържани и трябва да ги приемем. Дали ни харесват или не е друг въпрос. Ако решим да не използваме ГМО, няма да го използваме. Ако решим да не го произвеждаме, няма да го използваме използваме. Ако решим да заместим соята и е, граха с нещо друго, нека да го решим. И вярно и, че и соята и граха са много прилични кръглички, зеленички е, зърна, но трябва да измислим с какво друго да ги заменим. Благодаря. Е Господин Фланаган, всичко вече бе казано, няма нужда да повтарям онова, което вече казаха колегите. Благодаря. Piękne wystąpienie, bardzo Председателят, много хубаво изказване, госпожа Каденбах. Не, не беше казано всичко, защото никой не обърна внимание на какъв рядък миг се радваме в парламента. Аз съм член както на Комисията по околна среда, така и на Комисията по селско стопанство и до сега не ми се е случвало да бъдем толкова единни по толкова въпроси. Двете комисии и не само двете комисии, ами отделните политически групи в тях. Значи днеска се случи истинско събитие по отношение на отхвърлянето на предложението на комисията. Председателя на комисията Юнкер ни беше обещал да опрости бюрократичните процедури, а днес ясно видяхме, че полека-лека става обратното. Според мен големият проблем е, че а, а, този документ е, е едно лицемерие. Просто ни хвърлят прах в очите. Един вид лъжат ни, че който не иска гемел на територията си, може да няма. Но има три критерия, които, предлагат се три критерия, които са абсолютно оборими така че комисията се крие зад свободата на държавите членки да вземат решения, а всъщност представлява безуслов, почти безусловно допускане на ГМО на европейския пазар, като е, държав, у държавите членки остава отговорността за това. Смятам, че такова нещо не можем да причиним нито на държавите членки, нито на европейците. Аз искам да помоля да предадете думите ми на господин комисаря. Той чу всъщност същото и от Комисията по околна среда. Благодаря, господин Мактинес. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Каквото и да е мнението ни за предложения законодателен акт, представенето на комисията бе отлично, защото ни показа, че сме напълно зависими от генетично модифицираната соя като източник на протеини. Много малко вероятно е това да се промени в краткосрочен план. Но наистина сме изправени пред дилема. Предложението на комисията е добро от политическа гледна точка, тъй като връща правомощия на държавите членки. Ние тук сме на едно мнение по този законодателен акт. Но нека изясня две неща. Комисията упомена, че предложението дава възможност на държавите членки да забранят употребата на генетично модифицирани организми, но не и техния внос и разпространението им. Представителят на комисията опомена също и социално-економическото въздействие от едно такова решение. Може ли да се спрете малко по-подробно върху този въпрос? Благодаря, господин Декастро. Благодаря, господин председател. Вече бе казано не малко. Моята политическа група е скептично настроена. Ние сме съгласни с докладчика. Предложението на комисията породи дебат – Не бива да забравяме, че покриваме потребностите си от соя, внасяйки генетично модифицирана соя. Не бива да сме лицемерни. Ясно е, че имаме нужда от внос на генетично модифицирана соя. Внасяме 32 милиона тона такава соя годишно – Мисля, че ще има широко мнозинство за връщането на предложението на комисията. Ще трябва да го върнем за доизясняване. Тъй като все още не е ясно какво ще е въздействието на това предложение върху производителите. Благодаря, господин Дорфман. Благодаря, господин. председател. Вярно, че няма какво, кой знае какво ще да се добави към вече казаното. А, и към момента има страни, включително и моят регион, в които фермите и селско-стопанските предприятия доброволно се отказват от употребата на ГМО, създават си собствена програма дори на тази тема и така да се каже, по този начин дори допълнително рекламират продуктите си. Няма какво да кажем против това. Това е суверенно решение и е разумно всеки да може да си го взима сам. Така че ми се струва малко странно, като чета това предложение е, и, като, и виждам, че в него се казва, че нямало да окаже влияние върху вътрешния пазар. Ами то по-голямо опоръчаване на конкуренцията от това здраве му кажи. Ако в една страна в свиневътството има ГМО, в съседната няма. Е, а, както каза госпожа Каденбакс, ако това беше провокация, щеше да е успешна провокация. Преди две седмици в Комисията по околна среда ресорният комисар защитаваше това решение. Останах с впечатление, че е напълно сериозен, така че съм малко загрижен относно компетентността на действащите лица свързани с това предложение. Това, което вече става ясно, колко е лицемерен целият този дебат за ГДО, ГМО. Ето сега се казва, че употребата им се връща в ръцете на държавите членки. Сега пък се каза, че почти нямало места, където не се използва ГМО. А, така че говорим за нещо, което го няма. Защо така? Äh, ще трябва да си помислим, особено след това, което се каза за вноса и търговията. Ще трябва да проведем тази дискусия, но със сигурност не е на базата на това предложение на комисията. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie. Благодаря. С това се изчерпа списъка на записалите се за изказване. Уважаеми дами и господа, трябва да си даваме сметка, че нашите мечти и реалността се разминават. Дори единомислието ни в момента не дава възможност да решим проблема, да се отървем от него, дори да върнем предложението на комисията, няма да минем без сериозна дискусия по този въпрос. Защото в противен случай ще бъдем неконкурентоспособни на световния пазар. Съжалявам, не ние раздаваме картите, не ние решаваме какво ще се случва на световните пазари. Давам думата на представителя на комисията. Имате я. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на вашата комисия за техните бележки и въпроси. Ще се опитам синтезирано да отговоря на въпросите, да взема отношение по някои от коментарите. На няколко пъти се повдигна въпросът за вътрешния пазар – и потенциалната необходимост от проверки по границите, въвеждането на прагове и други. Когато говорим за забраната на употребата на ГМО на територията на дадена държава членка, нямаме предвид забраната върху движението на ГМО на територията на Европейския съюз не са необходими проверки по границите. Много подробно проучихме въздействието на предложението върху вътрешния пазар. Член 36 от договора предвижда ясна възможност за държавите членки да предвидят изключение от разпоредбите за вътрешния пазар. Това няма да е първото или последното такова изключение. Системата се прилага в редица области, в това число и в областта на селското стопанство, както и вие много добре знаете. Друг въпрос, който бе повдигнат, бе за възможността за произвеждането на повече протеинови култури на територията на Европейския съюз. Но както вече казах, ако искаме да увеличим обема на производство 20 пъти, ще трябва да намерим и необходимите за това площи. В момента не разполагаме с такива. Ако искаме да разполагаме с достатъчно площи, ще трябва да ограничим отглеждането на други култури. Освен това трябва да се вземат предвид и чисто физическите, например климатичните условия за производството на протеинови култури в Европейския съюз. Дори да освободим достатъчно площи, ще се изправим пред ограничения, свързани с климатичните условия. Бе повдигнат и още един въпрос за връщането към единен уеднаквен пазар. Съгласно действащото по настоящем законодателство има възможност за позоваването на предпазна клауза. Този механизъм е бил използван нерядко от държави членки в миналото. Той има същия ефект като мярката, която предлагаме. А именно, че в рамките на срока на действие на предпазната клауза определени територии излизат извън обхвата на вътрешния пазар. Мисля, че единствената разлика е, че позоваването на предпазна клауза е обвързано с наличието на нови научни доказателства. Но ефектът на пазара върху пазара е същият. По въпроса за Европейския орган за безопасност на храните, който бе упоменат на няколко пъти. Нека ясно заявя, че бе взето решение за това един орган да вземе окончателното решение за въздействието върху безопасността на храните. Европейския орган за безопасност на храните не е в състояние да отговори на принципни съображения против ГМО, но това са съображения свързани с други легитимни фактори, с фактори различни от научните доказателства. Европейския орган за безопасност на храните обаче в дейността си се основава на научни доказателства. И нека кажа на госпожа Юзо, че този орган прилага възможно най-високите научни стандарти. Ако държавите членки не вземат отношение, комисията ще трябва в съответствие с научните доказателства да вземе необходимото решение. Не е очудващо, че в такъв случай решенията се вземат в съответствие с резултатите от научни изследвания. Сега предвиждаме и допълнителен вариант за държавите членки. Те имат възможност да се позоват на други легитимни фактори, когато вземат решение за неучастие. Разбира се, предложеното решение не е идеално. Бе зададен много важен въпрос – това бе въпросът на госпожа Магинес за вноса и социално-економическото въздействие. Ако щеше да се предвижда забрана за цялата територия на Европейския съюз, то нямаше да има никакъв смисъл от забрана върху вноса. Но ако става дума само за отделни територии, то трябва да има възможност за внос и свободно движение на ГМО. Така че те да могат да се използват в тези територии, където употребата им не е забранена. Трябва да се предвиди такава възможност. В противен случай ще трябва да се въведат отново проверки по границите по въпроса за социално-економическото въздействие. Това е много важен въпрос, но както казах в уводното си изложение, това въздействие може да бъде оценено подобаващо единствено в момента, в който е ясно в каква степен ще бъде забранена употребата на ГМО. Докато не разполагаме с тази информация, няма да можем да направим надежна оценка на социално-економическото въздействие. Ще трябва да се изчака, трябва да се види кои държави ще вземат решение за забрана и тогава ще можем да направим и оценка на социално-економическото въздействие. И накрая, господин Кастро упомена, че не трябва да сме лицемерни, когато разискваме този въпрос. Според мен трябва да заявим ясно какво е положението към момента. Към момента някои държави членки или гласуват против, или се въздържат. Второ, широката, широко се използват ГМО под формата на фуражи. От друга страна, много остро се критикуват решенията на комисията за издаването на разрешение за употребата на ГМО. Т.е. положението е сложно. Затова и винаги трябва да има възможност да се гласува против. Когато има мнозинство против, то не се издава разрешение и толкова. Не бива да забравяме, че няма промяна в тази система. В комитета ще се проведат две гласувания, ще има възможност за гласуване и в въззивния комитет. Говорим единствено за положение, при което държавите членки по една или друга причина не излизат с становище положение, при което една трета е за, една трета е против и една трета се въздържала. И тази една трета, която се е въздържала, тайничко се надява, че ще бъде взето решение за одобрение, защото има нужда от ГМО от дома но нека дадем възможност на онези, които са против, да вземат решение за неучастие. Виждам, че както вие тук, така и колегите ви в Комисията по околна среда са единни в отрицанието си но мисля, че трябва да си отговорим на въпроса защо хората са против предложението. Някои принципно са против ГМО и техните доводи са съвсем различни от тези на поддръжниците на ГМО. Опитваме се да въведем по-ясни правила, когато в бъдеще ще се гласува за одобряването на ГМО проучихме всички варианти, които са възможни от техническа гледна точка. Предложеният от нас вариант е единственият осъществим такъв. Който и друг вариант да приложим, ще трябва да се отменят действащите в договорите разпоредби или да се започне процес по изменение в договора. Нещо, което вие със сигурност не бихте подкрепили. може предложението ни да бъде отхвърлено. Вие напълно сте в правото си да го разгледате и да го отхвърлите, но в такъв случай ще се възстанови статуквото и няма да има много други варианти за действие. Благодаря. Ана. Благодаря ви. Господин Тес, заповядайте, не ви завиждам. Благодаря господин председател. С удоволствие поемам задачата. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Просто мога да се подпиша с две ръце под всичко, което се каза. Няма какво да критикувам. Като чух колегата от, колежката от Австрия, мога само да я подкрепя. И макар, че господин Юнкер е от, семейства, е от партия, от моето политическо семейство но в това отношение не можем да го подкрепим. Това не е тема за политически игри и за създаване на конфронтация между съвета, комисията и парламента. Господин Нико, вас пък искам да ви поздравя, много верен служител сте. Ако бяхте в, свободна, в свободния пазар, щях да ви обявя за продавач на годината. Вие може да ми продадете пълна бракма за чисто нов BMW. Само че аз това БМВ няма да го купя от вас, просто ви връщаме бракмата, защото не става за нищо няма да донесе нищо ново на Европа. Надявам се, че с широко мнозинство ще успеем да сложим възможно най-скоро край на цялата тая история. Мисля, че и колегите от Комисията по околна среда са съгласни. Ще намерим решение, но то няма да се хареса на Комисията. Председателят благодаря. Новия, нова кола явно не ни се очертава, пък старата не я щем, така ли? С, с е, така, обсъждането на доклада е на 15 и 16 юли. Вероятно, не веднъж ще се връщаме на тази тема и това е разпераемо, защото тя из извънредно щекотлива и е много трудно да се намери оптималното решение. Така че а, до тук а, за утре ще ви помоля да не си забравяте картите за гласуване, защото започваме с гласуване. Желая ви приятна вечер. Не забравяйте да поканите господин Никълсън, защото яйцепроизводството е много важно нещо. Също така последвайте и поканата за събитието във връзка с млекопроизводството долу в салона. Благодаря ви за днес.